Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. Добър ден, благодаря ви за присъствието днес. Аз ще председателствам заседанието на Либе този следобед. Ще продължим с дневния ред, след което ще проведем и специалното изслушване посветено на Визовия кодекс, но преди, всичко, преди това нека да чуем съобщението на преводачите. За да ни припомнят стачката си и е, претенците си. Имате думата. Съобщение от преводачите. Достигна 35-я ден от протестните ни действия срещу едностранно наложените несправедливи условия на труд е, от страна на администрацията на парламента. За съжаление, осъдомяваме, че няма, че правото днес ще спре в предвидения час 18.30. Председателят, е, благодаря ви на преводачите. Знаете, че ви желаем е, успех и че имате нашата подкрепа. Ще се опитаме да приключим на време. Ще се надяваме да се вписем в отплатеното ни стой след обед време. А сега нека пристъпим към първата точка от дневния ред за следобед. Става дума за решение за изпълнение за ние за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества. Ще ви спестя наименованието на психоактивните вещества, които се фигурират в заглавието на тази точка от дневния ред, но темата е важна. разгледаме проект на решение за изпълнение на съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на две нови психоактивни вещества. Докладчик е нашият колега господин Шкрипек. Първо ще дам думата на докладчика, след което на докладчите в сянка, ако ви поискат. Господин докладчик, имате думата. Yeah, много ви благодаря, господин председател. Защитата на европейските граждани е сред най-важните задачи на нашите агенции, като говорим за правоприлагащи агенции, защита на границите, защита на общественото здраве. Длъжни сме да защитаваме европейските граждани от външни и вътрешни заплахи. И е много шокиращ фактът, че европейски граждани загиват заради съобщения, които пристигат в почтата им, по почтата, защото говорим за психоактивни вещества, които може да поръчате по почтата и те пристигат като обикновен колет без знанието на много хора. В много случаи дори родителите не знаят какво поръчват децата им. Всичко това се случва благодарение на участ... с участието на организираната престъпност и възможността да поръчват тези лекарства от трети страни. Ето защо е, има предложение за контрол на, на психо, новите психоактивни вещества, или наричате нови дроги. Е, и а, в решението 387 от 2005 година се увеличава броя на психотивните вещества, по които се предвижда обмен на информация между държавите членки, последвана от забрана в рамките на целия съюз. И всяка година се добавят нови вещества към този списък. Сега разпознате проблема с фентанила, който причина смъртта на хиляди хора в Съединените щати и на немалко жертви тук в Европейския съюз двете е, психотини вещества, които отглеждаме днес, е, са отнели живота на повече от 65 граждани на Европейския съюз от 2014 година на и то най-вече в Швеция, където най са разпространени тези вещества. Те имат много, тези вещества имат имена като синтетичен хероин или метоксин, които привличат потребителите и често ползващите ги не са наясно с това колко са силни тези вещества. В някои случаи те са до 50 пъти по-силни от опиума. И много често първата доза е и последна, тъй като често тези общества могат да доведат до респиративни проблеми. Представете си човека, който за първ път използва подобна вещество и в рамките на няколко минути е, същия този човек губи живота си и всичко това се случва при пълно мълчание. Ето защо по препоръка на Европейската агенция за за лекарствата и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Трябва да продължаваме да сме много бдителни за този вид е, лекарствени вещества, които могат да се получат по почтата. Фармацевтични продукти, използвани в ветеринарната медицина и в хуманната медицина, често могат да се получат по почтата и се използват като нови наркотици, особено за хора, които вече са пристрастни към някакъв друг вид дрога. Ето защо за мен е удоволствие да бъда докладчик за това предложение и да препоръчам одобряването на това проекто решение на съвет от нашата комисия. Надяваме се да гласувам предложението на заседанието на нашата комисия през е, юли и в пленарна зала през септември. Благодаря ви за вниманието. Микрофон за оратора. I thank the благодаря на докладчика за неговото изложение. А сега имаме време да чуем позицията на докладчите в сянка, ако искат да се изкажат. Моля да го направим по обичайния ред. Първо от НП някой замества ли господин Брисел Тофер? Не го виждам в залата. Не. Госпожа Анна Хед е тук от Имате думата. Eh, eh, Много ви благодаря. Напълно съм съгласна и подкрепям докладчика. Както каза и той, става въпрос дума за две много опасни психоактивни вещества. Докладчика е, ги представи в е, все, така че няма да повтарям казаното от него. Държа само да отбележа, че тези две вещества е, са причинили смъртта на немалко хора, особено циклопропил фентанила, отнел живота на 77 души. в, в повечето случаи става въпрос за спрейове е, за назална употреба и при този вид е, спрейове има много сериозна опасност е, за свръхдоза. Имаше случаи с дете, което е ползвало спрей на родителите си и за съжаление това дете също загуби живота си метоксицетилфентанила е отговорен за над 20 смъртни случая, затова подобно на докладчика се надявам да приемем практичението на съвета още през месец септември, за да можем да се преборим с тези две нови психотивни вещества. Благодаря ми. Някой друг иска ли да вземе думата? Не виждам доклад... нито докладчикът в сянка на Ауде, нито на Гуе. Никой друг не иска думата. Добре, тук така ще приключим до тук. Само ще ви съобщя, че крайният срок за внасяне на изменения е 16 часа на 16 юли. Представителите на пастор искате ли да вземат думата? Не. Добре, благодаря ви. Продължаваме точно на време с следващата точка от дневния ред. Става дума за отчет на, за посещението на комисията Либе в Кипър. Провело се между 3 и 5 април 2018 година. Представяме ми проекта за доклад от тази мисия. И всъщност аз ще ви го представя, защото аз ръководех делегацията в Кипър. И има, разполагаме с 15 минути, за да ви представя този документ, но всъщност целта е да споделим някои мисли за това как протече посещението на нашата делегация в началото на месец април Целта беше да разгледам последващите действия от а, дейността на Комитета за безследно изчезнаните лица в Кипър. Комитета, както знаете, беше създаден под едикидата на ООН с цел да разследва случаите на безследно изчезнали лица за периода 63-64 година и не вече през 1974 година, когато беше анексирана част от острова. Установихме проблемите с функционирането на Кипър и направихме анализ на възможностите за бъдещо развитие, включително и времевите граници за възстановяване на тленните останки на всички, а ако не на всички, поне на тези безследно изчезнали лица, които могат да бъдат намерени. Също така обсъдихме и въпроса за финансирането с проекта. По-голямата част от средствата идват от бюджета на Европейския съюз. Ще споделя с вас някои от основните елементи на този проект от доклад. Всички разполагате с него. На първо място контекст и цели. Както знаете, на 18 юни 2008 година беше проекта проекта резолюция, в който комисията Либе изисква да се предприем Европейският парламент да предприеме последващи действия по въпроса беседно изчезните лица в Кипър и да осъществи всички възможни стъпки за убеждаване на всички заинтересовани страни искрено и активно да подпомогнат усилията в разследването на отчестта на всяко беседно изчезнало лице. След това приехме декларация на 9 юни 2011 година относно работата на Комитета за беседно изчезналите лица в Кипър. И беше прията резолюция на 12 февруари 2015 година по време на текущият мандат на парламента. И в тази резолюция направихме оценка относно масовите гробове на беседно изчезнали лица от Аша в района на окупираната част на Кипър. И Европейският парламент настоя колко е важно да се пристъпи бързо към работа по откриване и идентифициране на безследно изчезналите лица. През 2016 година аз самият бях назначен за постоянен докладчик по въпроса. Затова и организирахме посещение на тази делегация в Кипър в рамките на работата на комисията Либе, като целта беше да се направи оценка на постигнатият напредък и на равнището на сътрудничество с местните власти. Това беше целта на нашата делегация и мога да кажа, че от тази гледна точка изпълнихме на 100% предвиденият предвидената програма за посещението на тази делегация. Както вече казах, посещението беше на 3 и 4 април от 9 часа до 22 часа. Или казваме с други думи, използвахме изцяло и двата работни дни. Започнахме с среща с специалния представител и ръководител на миропазващите сили на ООН в Кипър, госпожа Елизабет Спехар. След това заедно с госпожа Спехар се срещнахме и с господин Пол Анри Арни, член на Комитета за беседно изчезнали лица в Кипър, назначен от Организацията на Обединените нации. И двамата ни представиха мандата и настоящите задачи на миропазващите сили на ООН в Кипър, като тяхната цел е да се подвратят е, евентуални нови сблъсъци между кипърските и е, е, турски общности. Припомнихме си резолюцията, прията от Света сигурност на ООН и последвалите я събития, но преди всичко и двамата се спряха на конкретните аспекти от мандата, които ни вълнуват в момента, а именно идея за бюджета на Комитета за безследно изчезнали лица. В към момента той е 3,5 милиона евро, от които 2,6 милиона евро идват директно от бюджета на Европейския съюз. Те също така отговориха на въпросите зададени от членовете на нашата делегация за достъпа до тъй наречените ограничени военни зони и ни обясниха, че всъщност вече няма проблем, тъй като в 51 случай е бил предоставен достъп по отношение на достъпа до архивите. Комитетът за беседно изчезналите лица очаква повече съдействие от турските власти в близко бъдеще. След това се срещнахме с членове на Комитета за безследно изчезналите лица, госпожа Гюлден Плюмер Чучук, е, член на комитета от е, турско-кипърската страна, господин Несторас Несторус, е, представител на гръцко-кипърската страна и господин Пол Анри Арни, третия член на комитета за безседните лица, който представлява ООН. При разискваните с тях се спряхме на работата на Комитета по ексхумация, идентифициране и връщане на тените останки на лицата, обявени за беседно изчезнали. Проектът се осъществява и от двете страни в двете части на острова и турско-кипърската и гръцко-кипърската общност са натоварили комитет за безсъмществени лица с тази хуманитарна работа. Госпожа Кючук ни информира, че до 31 март 2018 година са били осъществени 1218 ексхумации и са идентифицирани останките на 868 души. Господин Несторос посочи ограниченията, при които се осъществява работата на комитет за безследно изчезналите лица. Като много важен аспект беше посочено времето. Както всички знаем, Междувременно близките членовете на семействата на тези хора също напускат този свят, което ни припомня, че времето наистина е много важен аспект. Господин Нарни ни припомни колко е важно да се възстанови доверието между двете общности и посочи значението на подкрепата от страна на Европейския съюз по отношение на бюджета. Госпожа Кючук поясни, че няма крайен срок за проекта и тримата подчертаха, че Комитетът за безследно лица е обвързан от мандата си, включително от списъка на безследно изчезналите лица, който бе изготвен на политическо равнище. Също така Комитетът не е компетентен да установява причината за смъртта на безследно изчезналите лица. Посетихме и а, антропологичната лаборатория, и то не за първи път прекарахме известно време там, запознахме се с работата на различните учени и антрополози, след което се срещнахме с, камерата на, с, с президента на Камерата на представителите на Република Кипър, господин Димитрис Силури, се срещнахме и с госпожа Кеви Кутра Кукума, председател на постоянната парламентарна комисия за беженците, живееща в Анклава, като обърнахме много голямо внимание на техните обяснения за политическите измерения на цялостната дейност на комитета, както и очакванията за подкрепата, оказвана от страна на Европейския съюз като те изказиха надеждата тази подкрепа да остане докато не приключи мандата на комитета. Срещнахме също така и с господин Фотиус, който отговаря за хуманитарната господин Фотис Фотио, президентски комисар по хуманитарните въпроси. Той описа събитията като най-трагичният е, епизод в историята на Кипър и подчерта, че 44 години след събитията много кипърски граждани и близките на безследно изчезналите зависят от, от, от, от резултатите на комисията и също така се беше почитано колко е важен достъпа до архивите на турските власти. И накрая президентският комисар спомена и решението на Европейския съд по правата на човека от 10 май 2001 година за неспазване, неспазването му от страна на Турция и положението на лицата от анклава на полуостров Карпас. След това се срещнахме с роднини на безследно изчезнали лица. И от двете страни. И от гръцко-кипърската е, и от турско-кипърската общност, като разбира се, е, тези срещи бяха много емоционални. Отдадохме заслушането на тяхната болка, на техните очаквания, и ги уверихме, че трябва да продължим да разглеждаме случая като хуманитарен случай и да се избегне политизирането на въпроса. И всички близки, с които се срещнахме, подчертаха колко е болезнен целият този процес за семействата, независимо от коя общност са. И те, разбира се, споделиха с нас личния си опит. поехме ангажимент да се продължи работата с е, ексхумацията, идентифицирането и връщането на тлените останки. Последната ни среща беше с а, а, представители на Организацията на роднините заедно можем. Срещнахме се с господин а, господин Христос Евтимио и госпожа Христина Павло Соломи Пация. Установихме колко голямо значението на дейността на комитета от хуманитарна гледна точка. Много държави, членки на Европейския съюз, преминаха и продължават да преминават през толкова тежки периоди. Близките на последно изчезналите лица имат правото да бъдат информирани за съдбата на техните близки. Семействата на безследно изчезналите, жертвите на насилствени отвличания и техните потребности би трябвало да ръководят всичките ни действия, свързани с... и осъществяващи се под егидата на Европейския съюз, като във всеки един момент трябва да се опитваме да постигнем помирение в обществото. Европейският парламент активно следеше положението в Кипър и държим да подчертаем, че подкрепяме работата на комитета за безследно изчезналите лица и признаваме неговата роля след конфликта за насърчаване на истината, паметта и помирението. Призоваваме Европейската комисия да продължава да отпуска достатъчни, подчертавам, достатъчни средства на комитета, за да има той възможността да изпълнява важния си мандат – Призоваваме също така правителствата на Турция и Кипър да продължават да подкрепят работата на комитета, да отвоят усилията за изясняване на съдбата на лицата, които все още са в списъка на безследно изчезналите, и да гарантират, че предоставят свободен достъп на комитета до цялата информация, която би улеснила неговата мисия. Призоваваме турското и гръцкото правителство и Организацията на Обединените нации да осигурят достъп на комитета до информацията, която се съдържа в техните архиви. Или казвам други думи, делегацията подчертава, че правото да се знае от частта на изчезнаните роднини е основно право на засегнатите семейства и то трябва да бъде гарантирано. Освен това, потвърждаваме, че най-важният въпрос е хуманитарният въпрос. Или казвам с други думи, хуманитарният въпрос не бива да бъде обвързан с политически съображения и не бива да бъде обвързан с преговорите, които продължават и които ще бъдат подновени след а, лятото и което всъщност е темата по същество, а именно помирението и обединяването, повторното обединяване на острова, което се надяваме най-накрая да се осъществи. Това беше обобщение на проекта на отчет. Ако имате някакви коментари, моля, заповядайте. Господин Мавридис, вие също бяхте част, член на, на тази делегация. И господин Ждеховски поиска думата. Господин Мавридис, първо дигнахте ръка. Имате думата. Thank you, Chairman. Um, I will speak in my mother tongue. Η επίσκεψη αυτής της αποστολής... Благодаря, господин председател. Ще се кажа народния си език. Посещението на тази делегация и проведените от делегацията срещи представляваха много важна стъпка за разрешаването на един чисто хуманитарен въпрос. Бих искал най-искрено да благодаря на всички членове на делегацията, но в честност бих искал да благодаря на колегата Лопес Агилар, който е постоянен докладчик по въпроса с беседно изчезналите лица в Кипър. Напълно осъзнавам, че се опитахте да представите балансиран отчет, като пренебрегвате всички политически съображения. Такива обаче продължават да съществуват, тъй като окупацията на Кипър все още е факт. Затова ще се е, спра на някои общи политически коментари, без да правя политическа оценка на положението, макар че, разбира се, имам, имам свое мнение за това кой е извършителят е, и кой е жертвата. Първо, трябва да отбележим, че играем срещу времето и че преди всичко ролята на Европейския съюз е предоставяне на финансова помощ. Защо трябва да окажем натиск за ускоряване на процеса? Хората, които разполагат с нужната информация, ежедневно намаляват много от тях си отиват от този свят и се оказва все по-трудно да се установи съдбата на безчезно изчезналите по време на трагичните събития в Кипър. Смятам, че справедливостта трябва да възтържествува. Справедливостта и истината трябва да доведат до помирение и спасение. При все това има и факти, които напълно се признават и от двете страни, и от друга страна е върховенството на закона. Какво е приятел и от двете страни? Фактът, че Турция, турски представители, че представители на турските власти целенасочено са премествали тленни останки и имаше решение на Европейския съд за правата на човека, с което настоява Турция да огранич... да сътрудничи изцяло в процеса. И Господин председател, поредния път подчертавам, нашата дейност е изцяло хуманитарна, така че нека да загърбим всички политически съображения. Благодаря, господин Мавридес. Извинете, че а, така ще огранича времето ви за изказване, но тук що осъзнах, че има още една точка преди изпредвиденото изслушване, така че моля колегите, които поискат думата, да се впишат в рамките на минути и половина, две минути, за да можем да приключим на време и да не надхвърляме предвиденото време за заседанието днес, за да не нарушаваме правата на продажи, които ни се отмиха, че ще приключат работа точно в 18.30 часа. Господин Стеховски. Но сме го имена. Е, я бих рад řekl... Благодаря ви, господин председател. Бих искал да кажа няколко думи по настоящия доклад. Най-напред благодаря ви за това, че сте открили правилния баланс в доклада си. Изготвили сте ясен доклад, който очертава интересната мисия, в която участвахме. Тя ще доведе до мир между северната и южната част на Кипър. Аз не исках да използвам термина гръцко кипърска и турско-кипърска част. Трябва да направим така, че да няма никаква следа от клането, което Турция извърши там. Трябва да променим виждането си за младсинствата и да намерим компромис, който да е приемлив и за двете страни. Искрено се надявам, че един ден ще може да посетим Кипър и че в този ден няма да има стени между северната и южната част, а ще има един Кипър. Благодаря, господин председател. Е, аз съм напълно съгласен с Вас, че мисията постигна на 100% целите си за което искам да благодаря на Томас и на Вас, разбира се. Вие като е, ръководител на Мисията се справихте безупречно със е, задачата си. Е, мисията беше изключително емоционална, защото се сблъскахме с една огромна човешка драма, която продължава доста години вече. И искам да подчертая на това, че на тази човешка драма не бива и не трябва да се гледа от политическа гледна точка, не трябва да се политизира. А, именно погледът трябва да е от хуманна гледна точка. И ви поздравявам за това, че сте написали един а, обективен и безпристрастен доклад. Благодаря ви. Thank you so much, Mr. Adamov and Mr. Christoph. Благодаря, господин Адемов. Господин Кристофоров, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря за тази важна мисия в Кипър. Благодаря на всички членове на екипа. Изключително важна а, мисия по, един, а, по една гореща тема. Да не забравяме, че това е апотеоза на една човешка трагедия. Окупацията през 1964 година и престъпленията там, които продължават вече 44 години, тъй като роднините на тези хора не знаят какво се е случило с тях. Въпреки всичко, Турция продължава нечовешката си политика и отказва да предостави информация – която да позволи да се намерят тленните останки на изчезналите лица. Турция поддържа и затворени военни зони, като по този начин възпрепятства да се установи какво се е случило. Важно е 44 години по-късно Турция да реши да си сътрудничи с нас, за да можем да разплетем това, което се е случило. Разбира се, хората там се нуждаят от допълнителната финансова помощ на Европейския съюз. Всички високо ценят помощта на Европейския съюз. За всички нас би било голям успех, ако успеем да променим това, което се случва там – ако успеем да идентифицираме всички безследно изчезнали лица и ако успеем да уведомим роднините на тези хора за това, което се е случило с близките им. Трябва да направим всичко възможно, за да постигнем конкретен резултат. Очакваме държавата, която носи основна отговорност за случилото се, да поеме своята част от отговорността. Благодаря ви и вие ли искахте думата? Извинявам се. Господин Кризогонос. Господин Кризогонос, заповядайте. И тургики изволи стиги Κύπρο Благодаря ви. Турската инвазия в Кипър през 1964 година бе в разрез с международното право. Тази инвазия представлява престъпление срещу човечеството, престъпление, което продължава и до ден днешен. Окупацията на Кипър продължава в северната част. Но се предприемат и други действия, които са в разрез с международните правни норми. Турция отказва да сътрудничи за идентифицирането на безследно изчезналите лица, при положение, че всички знаем, че тези лица са били безскруполно убити от турските военни. Необходимо е да санкционираме това поведение от страна на Турция нека да вземем предвид историческата действителност, а да не се позоваваме на митове. Само това ще ни помогне да има помиряване. Благодаря ви, отчитам казаното от вас като председател на делегацията и като докладчик бих искал да ви благодаря за готовността да работим в сътрудничество и в изтъкването напред на човешкото измерение. Трябва да защитим правата на семействата, които трябва да получат тленните останки на роднините си. Призовавам Европейската комисия да продължи да оказва финансова помощ, за да може да се доведе до успешен край задачата ни. От дълго време се изискваше да се предостави достъп до затворените военни зони от страна на Турция. Поведомени бяхме, че имало напредък, че някои от телата са били ексхумирани, някои от тях са били идентифицирани, тленните останки са били транспортирани. което е окоръжително. бих искал да кажа накрая, че ми се иска това да служи за пример за случващото се в някои други държави членки, в които има конфликти. Жертви и безследно изчезнали лица – иска ми се този пример да зададе пътя за намирането на всички, които са безследно изчезнали. В тези минали смутни времена в много държави, членки на Европейския съюз, включително и в моята, в Испания – Имахме гражданска, кървава гражданска война през 30-те години на 20 век. Над 30 хиляди бяха безследно изчезнаха. Стотици хиляди. Но така и не бе възприят този подход, който виждаме тук. Различните общности се вслушаха в исканията на семействата за справедливо отношение от страна на компетентните власти. И те се ползват с пълната подкрепа на Европейския съюз. А финансирането от страна на Европейския съюз обслужва именно тази цел. Разбира се, винаги има политическо измерение на въпроса, но то трябва да бъде изчистено след лятото. Това е просто другата страна на резолюцията. Ние обаче ще следим работата на Комитета за безследно изчезнали лица в Кипър. Мисля, че свършихме по най-добрия начин работата си по време на мисията в Кипър – сега ще премина към следващата точка от дневния ред, която е свързана с бюджета, а именно обсъждане на доклада за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година всички раздели. Докладчикът ще ни представи малко повече информация по темата след което ще чуем и докладчиците в сянка. Сега да чуем господин Христо Гонов, който е докладчик. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Европейския съюз се намира в критична фаза по отношение на европейския проект. Засилващия се миграционен натиск и а, залязването на човешките права са предизвикателство за Европейския съюз. Трябва да намерим ефективни решения, да засилим основните принципи и ценности на Европейския съюз и да демонстрираме солидарност и подкрепа за справедливостта и кохезията в Европейския съюз. Добре действащо пространство на свобода и правосъдие в Европа е предварително условие за борбата с корупцията. До голяма степен то ще ни позволи да постигнем сигурност и зачитане на човешките права в на основните човешки права в Европейския съюз. Нивото на финансовите ресурси, отпуснати в този смисъл в рамките на бюджета, ще бъдат предоставени. Европейската комисия ще предостави ясен механизъм за финансирането на миграцията и на действия в областта на сигурността. Увеличение от 7% от кредитите за поети задължения по раздел 3 сигурност за 2019 година е стъпка в правилната посока от 3,5 милиарда евро през 2018 година до 3,7%. 3,7 милиарда, извинете, през 2019 година. Относно кредитите за поети задължения от 11 милиарда евро 2011 година до 11,38 милиарда през 2019 година. Същото е относно кредитите за плащания по раздел 4 Глобална Европа. 2019 година ще бъдат изцяло използвани средства, неизползваните средства по раздел четвърти, Над 1 милиард ще бъдат взети от маржовете за поети задължения и ще бъдат пренасочени за засилване на хуманитарната помощ в рамките на а, инструмента добросъседство на Европейския съюз. Ще се увеличат средствата за обежищата и фонда за интеграцията. Ще се увеличат с над 400 милиарда евро, за да може да се финансира законодателството по Дъблин. 1,85 милиона бяха изискани за Гърция в рамките на инструмента за подкрепа. Те ще бъдат предоставени за 2019 година, което е положителна тенденция. 1,45 милиарда евро са включени в европейския бюджет за финансиране на механизма за беженците в Турция. 560 милиона евро са отделени за кризата в Сирия. Имайки предвид влушаването на основните права, правовата държава в Турция. Европейските институции следят за правомерното използване на гореспоменатите суми. Намаляването на кредите за пъти задължения за Турция в рамките на инструмента за предприсъединяване са намалени, нещо, което приветстваме. Нивото на финансиране на Бюрото за убежища също е добре дошло. Същото се отнася и до увеличаването с 16% на административните разходи за покриването на новия мандат на органа за защита на данните. Същото се отнася и до прилагането на правилата за защита на данните в европейските институции и ам, прилагането им в рамките на агенциите от трети стълб. Не можем да кажем същото за Европейската агенция за оперативно управление на голямо мащабни IT ам, оборудвания или Еолиза. Съществено се увеличиха задачите на Иолиза. Очаква се 2019 година Иолиза да бъде подплатена с допълнителни средства, за да може да изпълнява новите си задачи. Бюджета е от 4,9 милиона за Европейската прокурорска служба е положителна стъпка напред, защото по този начин Европейската прокурорска служба ще може да действа трансгранично, без да се нуждае от дълги е, трансгранични съдебни производства. По този начин ще се позволи да се борим ефективно с трансграничната престъпност. Това ще доведе до по-успешни съдебни производства и до по-ефективно връщане на средствата, с които е било злоупотребено. Програмата Правосъдие ще бъде намалена с 2 милиона евро – Имаше някои безпокойства, защото настоящото предложение на Комисията за финансирането на Евроюст за следващия период 2021-2027 година недостатъчно е финансирането в рамките на следващата МФР. Ще има съкръщение на средствата с около 15% годишно в сравнение с 2018 година. Подобно съкръщаване на средствата е неоправдано, имайки предвид политическите приоритети, несигурността и положението с правосъдието в Европейския съюз. Не трябва да забравяме, че заплахите за сигурността се увеличиха и се диверсифицираха през последните години. Те придобиха нова форма, терористични нападения, нова форма на киберпрестъпления. Евроюст като Председателят прекъсва. Бих искал да ви напомня, господин Крисо Гониш, че в 15.30 ще започне изслушването, а има и колеги, които искат да се изкажат, така че моля ви по-накратко. Тогава директно ще премина към заключението. Достатъчен бюджет в областта на вътрешните работи и на сигурността ще ни позволи ефективни действия в областта на сигурността и ще ни позволи да защитим основните принципи на Европейския съюз, а именно основни права, съвместно сътрудничество и така нататък. Благодаря. Аз ви благодаря за това, че обобщихте и улеснихте работата ни. Нека сега господин Здеховски да каже няколко думи накратко. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на докладчика за направеното от него предложение. Откакто работя за Европейския парламент, не е имало официална среща на докладчиците в Сянка. Едва тук в залата откриваме някои неща, свързани с бюджета. Мисля, че това е неприемливо и не трябва да се повтаря. В раздел 3. Нека да видим какво се предлага там. Увеличението, което се предлагат за 2019 година от Европейската комисия, според мен е недостатъчно. Надявам се, че в новата многогодишна финансова рамка – тази борба за пари по отношение на сигурността и миграцията ще се преустанови. Трябва да помислим как да използваме ефективно наличните средства, за да се справим с предизвикателствата, които описа докладчика – преди това обаче ще трябва да гарантираме някои неща за 2019 година. Да направим така, че Европейския съюз да може да постигне целите си в областта на миграцията. Агенциите също трябва да разполагат с достатъчно средства, за да може това да се превърне в реалност. Аз съм за да подкрепим ЕАЗа, Европол, Евроюст и другите агенции. Радвам се, че бюджета за следващата година предвижда средства за убежищата и други важни теми. Искаме ефективно да се борим с нелегалната миграция, тероризма и трансграничните престъпления. Много е важно да се намери баланс между всички тези неща. Благодаря. Yes. Yeah, it works. Thank you, Chair. Dear colleagues. Работи. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка установището Либе приветства механизма за гъвкавост, който ще ни позволи да се справим с кризата и проблемите с миграцията. Радвам се да видя, че моята идея е включена в доклада на господин Хрисогонос. Трябва да подчертая, че основните заключения – на Европейската служба за обежище е важна мярка и стъпка към превръщането и в пълноправна агенция. Важно е да имаме необходимия бюджет за Европол, тъй като Европол е дясната ни ръка в борбата ни с трафика на хора и в борбата с нелегалната миграция. Нямаме обаче достатъчно средства в това отношение. Виждаме, че се намалява бюджета на Европол с 8 милиона евро за 2019 година в сравнение с 2018. Колеги, планираме ли да намалим усилията си по отношение на престъпността? Евроюст също ще пострада. Ще има финансови съкръщения съкръщаваме бюджета на две важни агенции. А ако постъпим по този начин, това означава, че се отказваме от ефективността. Продължавам да се надявам, че все още можем да предоставим необходимите финансови ресурси на тези агенции. Господин Мамикинс, благодаря ви. Мисля, че с това ще приключим. спрем до тук дискусията за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Сега ми остана само да съобщя, че крайният срок за внасяне на измененията е 19 юли тази година, 17 часа. Съгласни ли са всички? Това е крайният срок за внасяне на изменения. Ако нямате други коментари, ви благодаря и съвсем на време започваме с следващата точка от дневния ред, а именно отново тема, с която аз лично се занимавам. Става дума за визите визовия кодекс и хуманитарните визи. Аз съм докладчик а, по този въпрос и нека да ви припомня за какво става дума. Защото толкова много пъти сме темата, че нямам нужда да ви, я посъ... да ви поставя много подробно. На първо място, видовата политика е ключово значение за функционирането на шенгенското пространство. И днес обсъждаме два, две досиета. Единият е самият визов кодекс, а именно инициатива, е предприятие от Европейската комисия – първоначално преди 4 години с началото на настоящият мандат. Но преговорите бяха блокирани, бяха временно прекратени за, време, за известно време, след което бяха подновени от комисията под по-различна форма. Но има и друго досие, става въпрос за доклада по собствена инициатива който беше изготвен по искане на комисията Либе по а, хуманитарните визи. Това е много а, чувствителен въпрос и постоянно искане на мнозинството на членовете на Европейския парламент, т.е. искаме възможност за правно, правен достъп до хуманитарна помощ с цел намаляване на трагичните трагичната загуба на човешки живот по време на тъй наречената миграционна криза. Това е контекстът. И след приемането на настоящите разпоредби за визовия кодекс през 2008 година, които определят разпоредбите за издаване на шенгенски визи, тъй нареченият визов кодекс, който в момента е в сила, не е бил преразглеждан предложението, направено от комисията през 2014 година, по което аз съм докладчик, беше оттеглено от Европейската комисия, както вече казах. И нашата парламентарна комисия непрестанно и конструктивно работи по това предложение и ние съжаляваме, че не беше постигнат напредък към момента от страна на съвета, за да се доближи до проявеното желание за компромис от страна на Европейския парламент. Днес сме тук, за да направим оценка на новото предложение за Витов кодекс, представен от Европейската комисия. Но времено също ще обсъдим и доклада ни по инициатива, посветена хуманитарните визи. Доклад, който в момента изготвя Европейския парламент, изправен пред липсата на желание на съвета да постигне компромис по този въпрос. И в рамките на тази инициатива се стремим да представим альтернативни решения за разрешаване на проблема с неприемните и драматична загуба на човешки живот в Средиземно море. Толкова много хора са готови да направят всичко, включително и да поставят под опасност собствения си живот и живота на близките си, за да достигнат до външните граници на Европейския съюз. И така, нека да започнем с първата дискусионна група, посветена на визовият кодекс. Най-напред ще взема аз думата в качеството ми на докладчик за кратко въведение, след което ще чуем представители на европейските институции, на съвета и на комисията. От името на съвета ще се изкаже господин Карл Август Лукс, председател на работна група Визии от името на Всъщото председателство. Добре дошъл сред нас който ще ни представи актуалното състояние на работата в съвета. След това ще чуем госпожа Йоланда Галего Гасилдаграо, началник на отдел работещ за, за визовата политика и документите и документната сигурност на Европейската комисия. След това ще чуем и някои от заинтересованите страни, които ще спомена след малко. А сега позволете ми да направя кратко въведение – редица документи представят работата, която върши по нея през последните 4 години, но ще се опитам да ги обобщя. На първо място. Изрично изразявам съжалението си, че въпреки всички положени усилия все още не са постигнати конкретни резултати. Мисля, че е настъпил подходящият момент да го заявим ясно. Не само, че съжаляваме, но и изказваме безпокойствата си и недоволството си за всичкото време и усилия, които положихме, без да постигнем резултати. Идеята е, че макар Европейската комисия да ни представи идея за улесняване процеса на предоставяне на виза, улесняване, облегчаване и предоставяне на по-ефтини визи за законен достъп до територията на Европейския съюз, факт е, че това все още не се е случило, дори напротив. Всички доводи за улесняване предоставянето на визи бяха пренебрегнати или загърбени в, за сметка на един подход за гарантиране на повече сигурност, който пък от своя страна напълно изкривява първоначалната ни идея за предоставяне на визи за хуманитарни, законни, извинете, цели, а именно економически, професионални интереси, напълно законосъобразни причини, човек не иска да навлезе на територията на Европейския съюз. Това беше за тези хора да се улеснят доста до но нищо подобно не се случи. Непрестанно се поставяше акцента само върху сигурността по време на преговорите през цялото време, докато преговаряхме с на съвета, което е много-много разочароващо и много съжаляваме, че все още не сме се умели да постигнем основната цел, която си поставихме, а именно да улесним достъпа до визи за по легитимни причини и основните практически модалности за подаване на молба за виза, разглеждане на компетентните държави членки, предоставяне на формуляра, доказателствените документи, медици... формулярът за медицински преглед и всички тези аспекти са много важни и те дават възможност да се улесни достъпът на хиляди хора до територията на Европейския съюз по законосъобразни причини. Но процедурата, която се разпорежда в Визовия кодекс, всъщност е много важна за редица економически отрасли, като например туроператорите, круизният отрасъл, индустрията и в частност особено важни за някои конкретни региони в Европа, като моят собствен регион, например, който в голяма степен зависи от е, туризма и круизния туризъм. Говоря, разбира се, за Камнаските острови. Така че идеята за улесняване на достъпа до визи напълно беше пренебрегнат за сметка на борбата с незаконната миграция и съображенията със сигурност. И така при всяко едно от разискванията ни бяха споменат голям брой съображения, свързани с сигурността, борбата с незаконната миграция, борбата с тероризма, оперативната съвместимост – като тези е, теми всъщност доведоха до объркване и смесване на въпросите, свързани с е, управлението на миграцията и борбата с тероризма. Това са две различни неща. Предотвратяването на миграцията не е точно предотвратяване на тероризма, нали така? Това беше първото уточнение, което трябваше да направя. но идеята все пак е да се е, даде нова роля на визовата политика. Да, съществува е, връзка между економическите съображения и притесненията, свързани с миграцията на отделните държави членки и в следствие на това се оказва и натиск за обратно приемане. Комисията се опитваше да обясни, че визовия кодекс не бива да се използва като инструмент за оказване на натиск на трети страни за подтвърдяване на миграцията. Напротив, би трябвало да бъде до стандартизиране на процедурите за издаване на шенгенски визи. А в въпросът за по времето на миграционния поток е, е трябва да бъде разрешен под друга форма предвид настоящата криза. Към момента обаче няма конкретни доказателства за това как визовата политика може действително да се е, превърне в инструмент за подобряване на сътрудничеството с трети страни по отношение на обратното приемане, но това е тема, която може да се обсъди допълнително. Все още се поставя и въпроса за третите страни в областта на визовата политика, които все още не разполагат с препоръки за по-добро управление. И ние продължаваме да се придържаме към поетият а, ангажимент да продължим с работа и да, да завършим работа по законодателното предложение до края на следващия мандат на Европейския парламент. Смятам, че това е постижимо и бих искал да обърна вниманието на същото председателство именно на този факт. Както казах вчера на австрийският министр на правосъдието, това ще бъде последното ротативно председателство на съвета, което ще може напълно ефикасно да работи е, от законодателна гледна точка. Следващото председателство, което ще, по, ще бъде през е, първата половина 2019 година, нека си го кажем ясно, от една страна ще се съсредоточи върху многогодишната финансова рамка, а от друга страна няма да може да изпълни цяло, цяло полугодие от законната гледна точка, защото изборите са предвидени за края на май 2019 е, година. На практика това означава, че всички членове на Европейският парламент ще се върнат по избирателните си райони и ще се съсредоточат върху политическата и то измерение на работата ни, т.е. предизборната кампания. При все това, сега е пролезен период, през който можем да свършим работата си като законодатели. Това е всъщност основната, основният ни мандат след от Лисабонския договор на сам Европейския парламент е съзаконодател на Европейския съюз. Така че бих искал да припомня на всичко председателство, че ви имате възможността да постигнете резултати. Ние сме склонни да постигнем компромис по този законодателен акт, за да успеем най-накрая да видим края в същината на тунела, в който сме е, затворени вече повече 4 години. Така че ще ви помоля е, да направите няколко коментара по настоящите дебати за визовия кодек и започваме с представителят на австрийското председателство, председател на комисията по визи на съвета, господин Карл Август Лукс. Имате думата. Господин докладчик, дами и господа, аз или по-скоро ние, както вече бе споменато и от докладчика, от доста дълго време се занимаваме с този въпрос. Австрийското председателство си е поставило за цел да отбележи напредък с въпроса за визовия кодекс по време на своето председателство. Съзнаваме, че не разполагаме с толкова много време, срокът е ограничен, но се надяваме в края на нашия мандат да се похвалим с успех. 14 март бе представено ново предложение от страна на комисията. Ние в съвета вече имахме възможност да разгледаме този въпрос. Дори успяхме да постигнем съгласие. Имаме а, съвместно становище за мандат с парламента. Този мандат а, се насочва и се базира на предложението на комисията, което ни се струва доста балансирано – Какви са целите на това предложение? Един отворен континент за гражданите на трети страни и също така а, улеснено пътуване в Европейския съюз. Аз съм напълно съгласен с думите на докладчика. моята страна също зависи много от туристическия сектор. Ние, както и много други държави членки, сме заинтересовани от насърчаването и развитието на туризма. И естествено искаме да защитим нашите туристически дестинации. Същевременно обаче сме задължени да гарантираме сигурността за нашите граждани. А какви са мерките предвидени в това предложение? Някои от тези мерки са следните по упростено предоставяне на визи за кандидатите. Бихме искали туристите да разполагат с възможността, ако веднъж са получили виза, да могат да поискат виза, чиято валидност е 5 години. Т.е. в рамките на 5 години автоматично да могат да поискат виза. Това би било много важен инструмент за насърчаване също така и на туризма и насърчаване на доверието. След това, друг въпрос, това са он, онлайн кандидатстването. Разглеждаме този въпрос в рамките на този дигитален свят. Важно е в бъдеще да има възможност да се подават онлайн заявления, без да има бюрокращина, без да има нужда да се явяват в консулските служби. По този начин кандидатите за а, визи, които се намират в по-отдалечени краища, ще могат много по-лесно да се справят с този процес. Друг въпрос е увеличаването на таксите. През 2006 година бе установен техния размер. Предложението, което получихме, е таксата да бъде повишена от 60 на 80 евро. Тази промяна отговаря и на промените в санкциите. От 2007 година са последните стойности, с които работим в момента. Това няма голямо значение. Най-важното е да се установи такава система, която да ни позволи да финансираме наличието на персонала, като същевременно обаче желащите да получат визи, да могат да се възползват от една упростена и улеснена процедура. Всичко това е в контекста на задълженията на държавите членки. Визовата политика е ключова политика. Трябва обаче да разберем, че визовата политика е тясно свързана с други сфери на живот и други политики. Тя не е нещо отделно зелено, ние подписахме споразумения за улесняване на изставането на визи с трети страни. Всичко това в много от случаите е свързано и с доброволното връщане на граждани на трети страни, които са достигнали до нашите граници. Това се извършва по паралелен начин – според мен трябва да бъдем последователни в нашата политика и да прилагаме това, което прилагаме спрямо много страни от доста години. Доказателство, с което разполагаме, е следното. Имахме много проблеми с връщането на граждани на Бангладеш в тяхната страна. В съвета се постигна съгласие да се предложи визовата политика да бъде използвана като инструмент за натиск и разрешаване на този въпрос. Резултатът беше много положителен. Ето защо това е инструмент, с който разполагаме. Но естествено той трябва да се използва, когато вече са изчерпани дипломатическите канали. При всички случаи увеличението на таксите и улесняването на визовия кодекс ще послужи, или поне така се надяваме, за да може всички граждани на трети страни които имат интерес да получат достъп до една по-улеснена система. Ние се опитваме да създадем или по-скоро да подобрим един съществуващ инструмент, който през последните години доказа своята надежност, както ви е, приведох примера с Бангладеш. Друга важна точка за нас това са условията за предоставяне на външни услуги. Малко по-ясно ще го обясня. За в бъдеще е предвидено да има поне веднъж годишно контрол върху службите, които стават външни услуги. Ето защо са необходими много конкретни разпоредби, за да се избегнат злоупотребите. По този начин в бъдеще ще бъдат избягвани също такива злоупотреби. Друга важна точка за нас – това е шенгенското пространство. Разпоредбите са тези, които съществуват. Една държава членка може да представлява друго Тоест, консулска служба на Австрия може да замести консулска служба на друга държава членка. Например, Австрия е на малка държава членка. Ако няма консулско представителство в определена трета страна, човека, който иска да получи виза, ще може да получи виза в консулската служба на друга държава членка. Искаме да увеличим тези възможности искаме да продължим да създаваме такива връзки с всички държави членки, за да може това сътрудничество да бъде засилено. А, какво се случва? На нас ни се струва, а, че а, това сътрудничество а, не трябва да бъде произволно. В Фиджи, например, има само една консулска служба, която ще трябва да се заема с всички молби за визи. В крайна сметка те трябваше да затворят защото не разполагаха с достатъчно ресурси, за да обработят всичките тези молби. По-големите държави членки трябва да могат да направят съответните изчисления, за да знаят горе-долу какво е търсенето, каква ще бъде реалността, пред която ще се изправят и какви са нужните ресурси. По този начин ще се предотврати ще се предотвратят такива случаи, като примерът, който дадох с Фиджи. А, това е по-различно консулско управление. Както казах в началото, предложението на комисията за нас е балансирано. Можем да кажем, че съветът приема голяма част от предложението на комисията. Естествено, имаме коментари. Имаме а, различни гледни точки от между различните държави членки, но като цяло съществува а, съществува а, нагласа за постигане на консенсус. И накрая искам да кажа, че сме много мотивирани и бихме искали, очакваме с нетърпение да започнем институционалните срещи с парламента и с комисията и много бихме искали това досие да бъде приключено в рамките на нашето председателство. При всички случаи нямаме търпение да започнем работата, да започнем да си сътрудничам по един конструктивен начин с вас. Благодаря ви много за вниманието. За мен беше удоволствие. Благодаря ви и ние очакваме с нетърпение между институционалните преговори. за да може е, всичко това да се превърне в реалност. Сега да чуем комисията, госпожа Йоланда Гаего. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че поканихте комисията на изслушването. Както вече бе казано, ние предлагаме да се подобри към добро визовия кодекс. В предложението има някои полезни елементи в сравнение с предложението на комисията от 2015 година. Важно е да имаме по-гъвкави и лесни процедури за заявителите. Комисията дава възможност да се кандидатства за виза много по-рано, максимум 6 месеца преди датата на пътуването. Кандидатите имат възможност да подадат моба, като в някои случаи се дава възможност за удължаване на срока на визата. Нещо, което вече бе споменато, бяха добавени някои нови е, елементи в сравнение с предишното предложение. Така, например, увеличение на таксата за виза, за да може консулствата на съответните държави да разполагат с достатъчно средства, за да разгледат мобата Предлагаме и по-хармонизирани правила за визите, по-дълъг срок на визите. Като предлагаме също визовата политика да има своето значение и в политиката за миграцията. Тоест имаме ясни правила в визовия кадекс кодекс, извинете, по финансовите ресурси предлагат се таксата да се увеличи. Тя бе непроменена от 2006 година до сега. Можеше да стигне до 80 евро. По този начин държавите членки ще могат да разполагат с повече средства. За повечето пътуващи таксата за визата е много малка част от общите разходи за пътуването, така че не смятаме, че това би ги възпрепятствало да пътуват в Европа. Същевременно ще има и е, визи с валидност до 5 години за многократно влизане. Това може да доведе до спестяване на средства, както за консулствата, така и за кандидатите за виза, тъй като кандидатите ще имат виза за многократно влизане в страната. Това ще им даде възможност и спонтанно да пътуват, което е в полза на туристическата индустрия. Както вече бе казано, предложението има за цел единната ни визова политика да доведе до подобряване на сътрудничеството с трети държави относно реадмисията на мигрантите. Имаше призиви от Европейския съвет за по-ефективно използване на визовата политика, да се подобри сътрудничеството с трети държави в рамките на управлението на миграцията. Така че това е един от потенциалните инструменти в това отношение. Комисията предлага да се въведат по-стрикни условия относно оценката на третата държава. Като разбира се, всеки случай ще се разглежда по-отделно, ще се прилагат ясни и обективни критерии. Този нов подход – няма да се отрази на кандидатите за виза. Комисията иска да направи шенгенските визи по-ефективни и по-сигурни. Комисията предлага възможност за издаване на визи на външните граници на Европейския съюз, като разбира се това ще бъде придружено с определени условия. По този начин ще се даде възможност на пътниците по по-сигурен начин да посетят Европа. Европа, която е сигурна дестинация за пътниците. Очакваме с нетърпение дискусиите с парламента, с съвета, за да може бързо да се приеме нашето предложение. Ние също бихме искали предложението да бъде прието в рамките на настоящия мандат на институциите. Благодаря. Благодаря, госпожо Гаего. Вие говорихте от името на Европейската комисия. Имаме тук и представители на заинтересованите страни. Ще ги чуем в реда, в който те са се настанили в залата. От дясно наляво госпожа Марта Мачадо, която е менеджер в Хотрек, хотели, ресторанти и кафенета в Европа. НЕТ или мрежата за Европейски частен сектор в областта на туризма. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми колеги. Бих искала да ви благодаря за това, че поканихте представители на НЕТ на днешното изслушване. Аз говоря тук от името на една от европейските асоциации НЕТ. Ние обединяваме 8 европейски асоциации, които работят в областта на туризма. Това са 27 милиона работни места в Европейския съюз. Това а, са най-големите социално-економически дейности, които извършваме в Европа. Европа губи пазарен дял и се очаква тази тенденция да продължи. 2015-2016 година а, туристическия поток пострада от терористичните нападения, но през 2017 година имаше сигнали за подобрение, тъй като с 8% нарасна броя на туристите, идващи в Европа. Това означава, че трябва да работим по привличането на туристи и повишаването на растежа. Предложението 2014 година се изготвя при по-различен контекст от контекста, в който сме тази година. Оценката на въздействието от 2014 година показва, че ползите от улеснените визови процедури може да доведе до създаването на 1,3 милиона нови работни места. Ето защо 2018 година трябва да помислим как да запазим тези ползи, като същевременно повишим сигурността максимално. Имаше консултация на Европейската комисия през 2018 година за Шенген и в рамките на тази консултация стана ясно, че една трета от участващите смятат, че настоящата процедура по издаване на визи възпрепятства туристите да пътуват в Европа. Това означава, че се нуждаем от ам, процедура по издаване на визи, която да е простичка, лесна, достъпна и ам, по джоба на хората. Комисията предложи преразглеждане на ново предложение, след като първото не бе одобрено. За нас е много важно решението за прилагането да може да се вземе в рамките на 10 дни, 6 месеца преди пътуването. В меморандума се упоменава, че е възможно да има много различни методи за комуникация, че не трябва да се задължават лицата да идват в консулството. Член 21.8 предава същата идея. Както чухме, ще има възможност за издаване на виза на външните граници, което ще насърчи туризма, но разбира се трябва да бъдат изпълнени всички условия, свързани с сигурността. Имаме обаче някои безпокойства. Първо по отношение на визата за многократно влизане. Искаме а, да се използва а, тази възможност, а, като но има някои предизвикателства, свързани с каскадната система. Много малък брой туристи биха попаднали в първата категория, ще отговарят на първите критерии. Затова предлагаме тези визи да се предлагат на пътници, които са използвали две визи в рамките на период от две години. Относно придружаващите документи, смятаме, че трябва да има хармонизация относно изискванията на такива документи. Имаме и конкретна позиция по отношение на доказателството за настаняване. Има случаи, в които резервациите на хотела е, се отменя. Пътника не използва резервацията, което е проблем. Човек не може да направи резервация без предварително да знае какъв е броят на пътуващите. Как да знаем броят на пътуващите, ако не се знае колко хора ще получат виза? А те не могат да получат виза, ако нямат резервация за хотел. Затова искаме повече гъвкавост в това отношение. Смятаме, че доказателство за настаняване или доказателство за достатъчни средства или потвърждение, за, потвърждение от оператор за настаняване трябва да могат да бъдат достатъчни за издаването на виза. Това е по смисъла на новата формулировка на член 14.1b, анекс 2а, 3а. Относно непълнолетните. Знаем каква е позицията на държавите членки. Държавите членки твърдят, че административните разходи трябва да могат да бъдат покрити. Таксата от дълги години не е била променяна но а, така като че ли не обръщаме поглед в дългосрочен план, защото се смята, че 2% от БВП е броят на туристите от трети държави, така че трябва да се гледа на тези туристи като на инвестиция. Това, което ни безпокои обаче са останалите разходи, свързани с визата, като например медицинската застраховка, разходите по получаването на придружаващите документи, биометричните данни и така нататък и така нататък. Според нас това е основното финансово бреме за туристите. Да не говорим пък, че понякога хората трябва да си вземат отпуск, за да могат да си извадят всички необходими документи. Предлагаме в това отношение да не се увеличава цената на визата или пък ако тя се увеличи, това да се компенсира, като се намалят разходите по други изисквания. Например, да се намалят таксите по предаване на визата в консулство, например. Приветстваме всяка форма на намаляване на разходите като компенсация. В заключение, спешно трябва да се цифровизира цялата процедура по издаване на визи. За сега цялата процедура се извършва предимно в хартиен вариант. Знаем, че работите е, в това отношение. А относно доставчици на външни услуги, както вече казах, ако пътуващите желаят, те трябва да могат да използват такива оператори но тези външни оператори не трябва да заменят консулствата на държавите членки. Това не трябва да бъде пречка за пътниците да пътуват в шенгенското пространство. Благодаря, госпожо Мачадо. Така чухме виждането на туристическия сектор. искате да преодолеем тези тежки процедури, които се прилагат в момента, за да бъде по-лесно достъпна европейската територия. Сега обаче е ред да чуем така наречените външни доставчици. Сред нас е господин Крис Дикс, ръководител на VFS Global, който пък ще ни изложи своята позиция. Заповядайте. Благодаря ви, господин докладчик. Бих искала да благодаря на Европейския парламент за това, че покани ВФС Global да представи позицията на външните доставчици на услуги по въпроса за визовия кодекс. Ние сме добре познати и на Европейския парламент, че сме от групата на шведската компания EQT. Както казах, през 2001 година се появи понятието за поставяне на външни доставчици на услуги, свързани с визи. Ние в момента работим с 59 правителства в 149 държави и обработ... в няколко хиляди визови центрове и към момента сме работили близо 170 милиона молби за визи. Вземаме в голяма, голяма дял от пазара, но сме монополисти. Бизнес, нашият бизнес е много способен с различни оператори, много от които са много активни. Целта ни е да продължим да подобряваме услугите, които предоставяме както на лицата искащи визи, така и на производството, които обслужваме и високо ценим доброто сътрудничество с тях. Но предоставянето на подизпълнители на визовия процес често води до недоразумение споразумения, така че първо ще ви обясня какво каква е нашата дейност, след което ще ви представя някои от подобранията, въведени чрез аутсорсинга на виза, процес на издаване на виза, както за искащите виза, така и за правителството. И накрая ще приключа с някои предложения за това как може условията за работа на вашите подизпълнителни да бъдат подобрени, за да може ние да предоставим още по-добра услуга на нашите клиенти. И така, няколко думи, нека да си припомним какво е аутсорсинга на предоставянето на визи, за да не се стига до опаквания. Това не значи, че решението за предоставяне на виза се предоставя на частни предприятие. Решението за отказ на виза си остава в ръцете на консулските служби. Външният подиспълнител няма правомощия и не може да повлияе на самото е, решение за предоставяне или отказ на виза. Ролята на външния подиспълнител се ограничава от административните е, е, части, а именно събиране на нужните документи, изпращането им в консулската служба и се като Конската служба е разгледала молбата и е взела решение се организира възможността за взимане на паспорт и връщането му на кандидатстващият за, за виза. Приветстваме новото предложение, което ще засили контролът от страна на консулските служби. Нашата дейност се основава на, на репутацията ни и се радваме на способната конкуренция, но не искаме да, на доверието, изградено с години между нас и правителствата, да бъде подронено от недобросъвестни участници на пазара. Затова приветстваме още по-строгите стандарти, които предлага Европейската комисия. На второ място, смятаме, че правителствата, че отдаването по изпълнително действително е ден по решение за правителствата при увеличаващи предизвикателства. И няма да се спирам на тях, защото всички знаем кои са те. Увеличава се броята на мобите за визи, имате нужда от повече пространство, повече персонал, и всички тези ограничения водят до увеличаване на разходите. Едновременно с това редица държави членки са изправени пред бюджетни съкръщения. Чрез аутсорсинга услугите, свързани с работа с клиентите, могат да бъдат адаптирани въз основа на търсенето и на броя на кандидатите, които плащат таксата за услуги. Колкото повече кандидати има толкова повече, ще са средства, които могат да се инвестират за осигуряване на нужната инфраструктура. Може по този начин да се адаптира размера на визовия център и работещите в него служители. Може също така да се предвидят вариациите, увеличаване на бой служителите, пазарите при сезонните пикове и а, се оказва, че всъщност много консулски служби не са в състояние да адаптират своя брат, своите служители толкова лесно, колкото могат да направят външните подиспълнители. И тази възможност за адаптивност ни позволява да съкратим безкрайните опашки пред консулските служби, опашки, които често започваха още посред нощ и които очевидно представляваха добри предпоставки за злоупотреби с цените на визата и предоставяне на услуга и макар понякога на, теорията, на теория предоставянето на услугата в консулата да беше безплатна, на практика това означава, че хората са принудени да платят на улицата, за да могат да избегнат дългите опашки. Чрез външните преизпълнители на коските служби се, се спестява задължението да трябва да приемат всички кандидати, да се занимават с досадните административни подробности, което значи, че те не могат да отделят повече време на самото разглеждане на молбите, като по този начин на намалят периодът на обработка на досиетата през активния туристически период. Под този начин и самите кандидати знаят кога точно да отидат в центъра, могат да са, си запишат час и в един, да са сигурни, че в един час тях, целият процес ще бъде приключил. Когато работих в центъра ни в Обединеното кралство в Индия, мога да ви кажа, че бях, можем да гарантираме, че в рамките на един ден ще се е, разгледат а, кандидатите и ние много се гордяхме с нашите постижения, но не си давахме сметка колко много струва това на самите кандидати за виза криза, като например цяло, е, цяло нощ пътуване с е, влака, безкрайно чакане при всякакви климатични условия, често с цялото семейство и с малки деца. Сега даваме възможност на кандидатите да е, посетят център Хуцебле по-близо до място, където те живеят и също така самата процедура за предоставяне на средата им е по-лесна и по-лесно разбираема за тях. Всеки път се убеждаваме, че броят на кандидат за виза се увеличава в момента, в който се предостави и навърши по-изпълнител услугата за предоставяне на визи. И нека, последният ми коментар. За да може да продължаваме да подобряваме услугите, които предоставяме, външните по-изпълнители имат нужда от гъвкава правна рамка, като едновременно с това имат нужда и от много строги стандарти, с които да се гарантира е, продължаващото добро качество на услугата. Европейската правна рамка, регулираща е, подиспълнителите, засяга всички, както кандидати за виста, така и правителствата и външните подиспълнители, като се гарантира нужната правна сигурност за цялата тази дейност. И европейската регулация трябва да бъде също гъвкава, за да може да се адаптира към новите потребности и новите технологии. Държавите членки на шенгенското пространство би следвало да се възползват тези възможности, за да насърчават туризма, економическият растеж и да се възползват изцяло от потенциала на аутсорсинга. Визия кодекс беше прият в момента, в който аутсорсингът е първа прохождаше. на производствата и външни подизпълнители се превърнаха в партньори, които заедно работят за да се справят предизвикателствата при управлението на визовия процес. ВСФ Global е, е, приветства някои от предложенията в рамките на новото положение на Европейската комисия в визовия кодекс по отношение на външните подизпълнители. Но време това ние смятаме, че могат да се направят и допълнителни подобрения в текста, за да може външните подизпълнители да предложат предоставят още по-добри услуги за кандидатите за виза. Така, например, беше добавено изменение, което улеснява откриването на сателитни визови центрове в държавите членки, където няма консулска служба на държава членка на шенгенското пространство. И тези сателитни визови центрове ще бъдат много важно подобрение за услугата предоставена за кандидатите за виза, но целта трябва да има доста висока цени и сравнително ниска рентабилност. Трябва да се осигури нужната сграда, персонал и разходи за пътуване. Ето защо ние предлагаме да се включат и градове, в които няма консулски служби, а не само държави. По този начин много ще улесним кандидатващите за виза, защото ще е, доближим процеса много по-близо до там, където те живеят. По този начин също така е, се е, обмисля възможността да се намалят е, наполовина половина цената, т.е. максимумът такса, която може да се налага за услугата, да бъде половината от цената на визата. Не е ясно обаче дали в това се включа таксата за закупуване на услугата. Държа само да отбележа, че нашите клиенти винаги са били много доволни от нашите услуги и цената никога не ги е притеснявала. Клиентите ни са много доволни да платят за нашата услуга, като шенгенската услуга им дава възможност да пътуват в 26 държави, членки на пространство с сравнително ниска цена в сравнение с много други туристически дестинации. И пак казвам, много важно и за правителствата, и за кандидатстващите за виза е качеството на услугата, предоставена от външните подиспълнители. Приветстваме по-добрият по контрол от страна на държавите членки на шенгенското пространство и дори ще приветстваме още по-строги критерии и стандарти за нашите нашия сектор, за да гарантираме, че нашите кандидати, че нашите клиенти получават възможно най-добри услуги при най-низки разходи и ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да постигнем тези нужни одобрения подобрения. Награда ще ви, да ви уверя, че VFS е напълно наясно с това, че развиването на аутсорсинга е пряко свързано с качеството на услугите, които се предоставят и на кандидатите за визи и на правителствата. VSF Global прави всичко възможно, за да подобри качеството на своите услуги, като непрестанно инвестира в иновации и гарантираме, че днес ние работим без основа на изискванията, които ще имат към нас правителствата, кандидатите за визи утре, като се обръщам внимание на цифровите решения. Благодаря ви, приключихте точно на време, за което много ви благодаря. Сега продължаваме със следващият е, ни гост-оратор, а именно господин Тим Спрингет, да представлява асоциациите на кръбо собствениците от Европейската общност. Имате думата. Много ви благодаря, господин докладчик. Много ви благодаря за тази възможност да се изкажа в рамките на това изслушване. Председател съм на асоциациите на кръгостроителите от Европейската общност и в частност Комисията по социални въпроси, която се занимава с всички политики в областта на екипажите на кораби, но едновременно с това представлявам и европейските моряци, представлявам всъщност общата гледна точка заедно с всичките ни социални партньори, двете ни организации заедно с Международната камера на корабособствениците и Международната федерация на работещите в областта на транспорта, които представляват интересите на корабособствениците и моряците световно равнище. Подготвихме съвместен документ в отговор на предложението в Европейската комисия по-рано тази година, преди да бъде публикувано самото предложение на 14 март. Близо 90% от търговията, която е видима на световно равнище, минава през търговският морски транспорт и се обработва на пристанищата по целия свят. И пристанищата на Европейския съюз са чрез най-натоварените на световно равнище, като те предоставляват седалище на хиляди моряци, които не пускат и се качват там на корабите, на които работят и условията, които им се предоставят са от съществено значение за качеството им на живот. Има пряка връзка между предвижването на моряците и улесняването на световната търговия. От гледна точка на сигурността и незаконната миграция, рисковият профил на моряците е много нисък. По-голямата част от моряците са наети в тъй наречените е, търгови, е, е, търговски дейности с неясни маршрути и много кратка и те много рядко знаят предварително на кои пристанища ще спрат. Ето защо за тях е много важно мобите им за виза да бъдат разглеждани в възможно най-кратки срокове. В продължение на години моляците от трети страни се сблъскваха с много сериозни практически трудности при получаването на визи за влизане, повторно влизане или транзит на шенгенското правителство поради процедурни трудности и е, трудности при тълкуване на приложимите правила. Предложението за преразглеждане на визовия кодекс представлява възможност да се признае специфичното естество на работещите в открито море и значителният достъп на моряците за общото ни благоденствие. И от тази гледна точка приветстваме включването на определение за моряк в член 2, параграф 12. По този начин ще гарантираме, че нито един моряк не попада, не остава в вакуум от правна гледна точка. Приветстваме също така и продължението на член 9 да се удължи периодът за кандидатстване за моряците на 9 месеца преди датата, в който се изисква от тях да имат виза. Също така приветстваме и предложеното изменение на член 23, което предвижда намаляване на, предзор, на периода за обработка на молбите от 15 на 10 дни. По този начин ще бъдат приветствани моряците, тъй като те ще могат да, по, в някои случаи, могат да получат а, а, инструкции да пътуват до шенгенското пространство при много, с много кратко предизвестие. Най-важно гледна точка на моряците е наличността на визи за многократко, но влизане в консулските служби в техните страни по происход. Висите за един, само за едно влизане или прекусяване на шенгенското пространство може да представлява сериозен проблем за тях в случай, в който спрат на няколко пристанища в рамките на шенгенската в шенгенското пространство. И в точка от преамбюл номер 9 се признава, че визите за многократно влизане в интерес както на често пътуващите пътници, така и на горските служби на а, държавите членки. И съгласно правилото от 2009 година на визовия кодекс, такива визи за многократно влизане трябва да се издават на мораците, а предложение а в член 24 Европейската комисия има отстъп от това право, което е много сериозно ни притеснява. В частност, в член 24 параграф 2а се въвежда каскадна система за определяне на допустимостта за издаване на виза за много кратно влизане, като например изискването да са били използвани три визи в рамките на два периода. Не, за много моряци ще бъде невъзможно да изпълнят това изискване. Моряка, който в продължение на 8 месеца е в открити води и е, в 4 месеца е, е в отпуск преди следващата си назначение, както правят много моряци, ще може в най-добрия случай да използва най-много две визи за период от 3 години. Ето защо, заедно с госпожа Мачадо, бихме искали параграф 2а да бъде изменен, за да може критериите за каскадните изисквания да бъдат намалени до две визи за предходните две години съгласно предложенията е, член 24 параграф 2 c визите с многократно влизане могат да бъдат издадени на посочените лица. Специфичната позоваване на моряци тук е премахнато. Не се предоставя мотивация за това отстъпване от правата на моряците и заменянето на думата shell с думата may. Бихме искали думата shell в параграф 2, който в момента съдържа в параграф 2 по точка C, отново да бъде включено в законния текст. Тъй като в обяснителната бележка, обяснителният меморандум към предложението се отбелязва специфичната позиция на моряците, е важно това да се включи и в самият текст. Задължителни визи за многократно влизане за моряците ще имат като резултат повече предвидимост и ще намалят нуждата за тях да кандидатстват за визи за, на шенгенските граници. В много много малък брой държави членки има такава възможност по граници, което дава възможност, като има като за резултат факта, че моряците не винаги могат да слязат на европейските пристанища, което е много сериозен проблем за тях. Той възпрепятства да придушат пътуването си към страната си по происход или да излязат в косхачен отпуск. Това е проблем и за техните работодатели. Много е важно шенгенските визи да бъдат на разположение за моряците на шенгенските граници, но ако се въведят визиите за многократно влизане като норма за моряците, това ще е, намали и бремето за работещите е, в визовите служби на шенгенските граници. Съжаляваме, че в списъкът е, за че, че списъкът предоставен за нужните документи в член 14 не е изчерпателен. честно се стига до разминаване в изискваните документи от службите на различните държави членки, което води до сериозни разходи и закъснението, защото има нужда от повече сигурност. Много сме обезпокоени от факта, че може моряците да се оказат заложници на обвързването на възможността за предоставяне на визи многократно но влизане с опита за оказване на натиск върху страната по происход на моряците в рамките на опитите за ограничаване на незаконната миграция. От тази гледна точка е важно да се признае фактът не само, е, че моряците са длъжни да пътуват, за да могат да осъществяват своята професионална дейност, но и факта, че те като цяло имат много нисък рисков профил и искаме това да бъде признато в текста на член 25а. И накрая привързваме факта, че моряците продължават да имат възможност да кандидатстват за виза на шенгенските граници. Отбразваме факта, че, предложение, че Купаста комисия предлага в член 36 параграф 2а да се премахне приложение 9 на кодекса и да приеме оперативни инструкции под формата на актове за изпълнение изпълнение с цел модерни обновяване на приложението. Искаме да бъдем част от този процес, за да сме сигурни, че той отразява нуждите на моряците и индустрията. Способностите и възможностите на моряците да осъществяват професионалната си дейност и да си играят важната роля, която изпълняват за улесняване на международната търговия, не бива да зависи от тяхната националност и не бива да се подлага на условия и изисквания, които те не могат да изпълнят. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Спринген. Благодаря ви, че ни представихте позицията на вашата индустрия. Аз ще чуем и академичната гледна точка. Добре дошъл след нас господин Ди Филипо. Скът нас е професор Марчело Ди Филипо, редовен преподавател по международно право в университета ПИЗА. Той ще ни представи академичната гледна точка за попуските и слабостите за настоящите разпоредби на визовия кодекс. Имате думата. Благодаря. Аз бих искал да благодаря на комисията Либе за поканата. Бих искал да посветя 10 секунди от времето си за изказване, за да изразя своята солидарност с преводачите, които, ако не се лъжа, от дълго време стъчкуват. Пожелавам ви проблемът ви да бъде решен колкото се може по-бързо. Имам кратка презентация. Най-напред бих искал да очертая основните аспекти от моята презентация. Някои от проблемите, които ще очертая, са на лице още от първата версия на визовия кодекс. Някои изменения бяха внесени в това отношение, но пък някои от аспектите е, са нови. И така, нека да започнем с а, няколко уводни думи. Винаги говорим за визова политика, но да не забравяме, че визовата политика почива на много правни правила. Имаме си визово законодателство – което е разписано и е част от административното такова. Това е една техническа регулаторна рамка. Това са технически правни разпоредби, които обаче не могат да бъдат отделени от основните правни норми, свързани с човешките правила, с общите изисквания за правовата а, държава или за така наречен ната е стато де деречо, както каза председателят. Всички тези правни норми са очертани по начин, който да даде възможност на административните органи, на консулствата, марш за действие в различните ситуации, които могат да възникнат. И това до някъде е оправдано. Но пък от друга страна, ако се поставите на мястото на кандидатите за виза, това означава пълна невъзможност да се предвиди резултата от молбата. И ако мобата бъде отхвърлена, кандидата трудно може да разбере причината за това. Трудно кандидата може да разбере причината за отхвърляне на молбата му и той няма начин да получи достъп до правосъдие или да обжалва отхвърлянето на мобата му. Той не може да се обърне към адвокат, не може да се обърне към съдя, не може да защити правата си. Този аспект понякога се забравя, когато говорим за визова политика – А, визовия кодекс е релевантен инструмент за управлението на а, законната мобилност. И не винаги се взимат предвид непреките последствия. Непреките последствия са следните. От законна мобилност се преминава към незаконна тогава. Стига се до агресивни практики, до дискриминация при разглеждането на молбите. Така че всичко, което ще ви кажа днес, всъщност идва да ни покаже, че трябва да се спазват принципите за прозрачност, за недискриминация, добра администрация и достъп до правосъдие. Не зная колко от вас в тази зала са се замисляли за последствията от отказа от издаване на виза. Мисля, че е интересно да видим какви са изискванията за издаване на виза. Нещата не се свеждат до мобата и придружаващите документи. В правило консулството може да отхвърли мобата за виза – на основание, че че кандидата не може да докаже добросъвестност. Това е един мощен инструмент, който се дава в ръцете на някой, който желая да отхвърли молба. и по този начин не се спазват някои други правни принципи. Но ако навлезем малко повече е, в дълбочина, ще видим какво се има предвид по тази логика на заподозрение. Прочетете внимателно наръчника с правилата ако сте омъжен, ако имате деца, ако имате а, дълбоки връзки с а, родната си държава, тогава няма проблем. А ако сте професор, ако сте виш кадър на НПО, ако сте богат, мобата ви ще бъде одобрена. Но ако сте млад, ако нямате постоянна работа, ако не сте омъженен, оженен, ако идвате от определена част на вашата държава, ако идвате от определена общност, ако не сте в горната класа на обществото, в много случаи мобата ви ще бъде отхвърлена. Това означава, че трябва да променим правилата, за да не се използва този аргумент при отказа за виза. Изискванията към кандидатите са повече от достатъчни, за да се дава марш за допълнителни критерии. На следващо място основанието за отказ. Смятате ли, че в една добра правна система е добре и е достатъчно просто да се отметне една кутийка, в която пише отказ? Отказ поради заплаха за сигурността или отказ, защото не сте показали в достатъчна степен убеденост, че след това ще се върнете в страната си това е прекалено формално. Това са формалности, действително. Но кандидата така и не разбира защо мовата му е била отхвърлена. Така че това не може да бъде система основана на правовата държава. Това е система, която е типична за средновековието, но не и за днешни времена. Затова трябва допълнително да поработим по основанията за отказ тези основания за отказ трябва да бъдат обосновани. Не смятам, че това начинание е трудно. Нека ви напомня, че Европейския съд вече подчерта, че в административни процедури, в които са замесени чужестранни лица – И при вземането на решение за издаване на разрешително за пребиваване или на заповед за връщане, дори и лицето да няма обективно право да получи виза, административните органи трябва правилно да прилагат правилата. Това е свързано и с още една гаранция, която се съдържа в скорошно решение на Европейския съд във връзка с индикациите за правото на съдебно обжалване от страна на кандидата. Всеки от вас, който има опит със съдебните инстанции, знае, че ако не са посочени мотивите за определено административно решение, решението може да се обжалва пред съд. Ето защо и кандидатите за виза трябва да имат право да се обърнат към съд, за да обжалват решението. Като разбира се се отчете спецификата на визовата процедура. Ако живеете в Африка и ви се откаже издаването на виза от консулството. И ако вие трябва да отидете в столицата на вашата държава или в столицата на държавата, чието консулство ви е отказало виза, за да започнете съдебно производство, то това на практика е невъзможно и не може да се приравнява на справедлива система. Електронното правосъдие е добра альтернатива в този случай и е добре да видим, че отчитате и тази възможност. Друга възможност е засилването на сътрудничеството между консулствата на държавите от Шенген. Сътрудничеството между консулствата може да се използва също така за преразглеждане на отрицателните административни решения, решението за отхвърляне на молбата. В тези консулства може да се изясни законодателството на съответната държава членка. И може да се стигне до прагматично решение, дори консулствата да не излизат с правно обвързващи становища. Извинявам се, е, че удължих малко времето си за изказване, но искам е, да посоча също така, че получаването на виза не слага край на процеса. Ако отидете до външните граници на Съюза и там ви кажа, че не може да влезете на територията на Съюза, то тогава трябва да помислим как да уредим и този въпрос. И на последно място – Не е честно кандидатите за виза да бъдат дискриминирани на базата на държавата им на происход. Защо тези хора да бъдат дискриминирани само защото правителството на тяхната държава не си сътрудничи с ЕС? Не мисля, че това е правилното решение. И това ми напомня една лоша разпоредба в директивата за връщането, където се казва, че лицето може да бъде лишено от свобода за една година, само защото правителството на неговата държава не си сътрудничи с ЕС. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Благодаря ви, казва председателят на всички за вашите балансирани изказвания. Изключително полезни становища, които ще ни бъдат от полза при изготвянето на доклада. Всеки един от вас говори за аспектите, които аз изтъкнах в уводните си думи когато представих и целите на днешното изслушване. Тежка е сегашната процедура. Подходът е доста отрицателен. Нещо, което подчертахте и вие, професор Ди Филипо. Опитваме се да подобрим нещата към добро. И мисля, че всички вие подчертахте необходимостта от преодоляването на тези пропуски, от улесняването на процедурата. Тежка процедура, на която се натъкват милиони лица, които се опитват да влязат на територията на Европейския съюз. Благодарим ви за това, което казахте за моряците, за туристическия сектор. Важни индустрии за много европейски държави. Вие защитихте каузата на тези, които се да нуждаят от визи за многократно влизане. Остава ни още малко време за обмен на мнения. Може да чуем въпросите на колегите в залата. Нека да видя кой желая да се включи. Виждам един желаящ, може би има и други. Да, добре. Извинявам се, не мога да видя името ви. господин Хала от Екаре, а след това ще чуем господин Бекер. Екаре до голяма степен се съгласява с позицията на съвета и на комисията, като същевременно се присъединява към казаното от господин Спрингет за моряците. Важни са всички теми, които споменахме. Единната визова политика се базира на доверие между държавите членки. Също както и шенгенското пространство и шенгенската схема. Ето защо е важно всички държави членки да прилагат едни и същи стандарти и критерии и да няма слаби звена сред държавите членки. Подкрепяме ефективно и системно използване на визовата политика като инструмент в сътрудничеството с трети държави, които не желаят да приемат обратно собствените си граждани. Радвам се да видя, че този инструмент вече се използва и е дал резултат. Подобни мерки трябва да бъдат насочени към правилната държава, и не към нейните граждани. Благодаря. Благодаря ви за коментара. Господин пекер. имате думата. Благодаря много, господин председател. И аз приветствам провестането на това изслушване. Бяха ни показани много аспекти, които вече познаваме, но също така научихме и много нови неща. А, пред нас а, стои а, процес на преговори, който ще се провеща по паралелен начин. Ясно е, че сме длъжни да покрием всички възможности, туристическите визи, спортните визи и така нататък и така нататък. Все още има много въпроси, които трябва да бъдат взети под внимание и много въпроси, които трябва да получат своя отговор. Въпросът с моряците, това е много важна тема. Не съм сигурна дали навлязахме във всички а, детайли по отношение на цифровизацията, по отношение на таксите. Мисля, че всички сме съгласни. Съгласни сме, че съществуват редица проблеми, които вероятно могат да бъдат разрешени посредством децентрализацията при издаването на визи. Аз имам опит. Когато а, работихме по този въпрос а, а, заедно с а, Турция, и смятам, че можем да задълбочим по а, този път. По отношение на представенето от страна съвета, но благодаря ви. Мисля, че трябва да използваме някои добри практики, прилагани до момента. И в заключение, визовата политика представлява много важен инструмент, който гарантира а, едно справедливо третиране. Това трябва да бъде несъмнено и да се каже без, заобикол, без заобикаляне. А, визовата политика не трябва да бъде използвана за репресии. Нееднократно сме го казвали. А, този инструмент трябва да бъде използван. Благодаря ви още веднъж за вашите изказвания. Благодаря. Елиш Лайн, the floor is yours. Елиш Лайн, имате думата. Thanks a lot, uh, Juan Fernando. Um... Благодаря, Хуан Фернандо. Само един бърз коментар от моя страна. За съжаление, участвах в друго заседание, не можах да изслушам изказванията на всички гости, но имах удоволствието да чуя презентацията на професор Де Филипо. Винаги много високо ценя неговият принос по тази тема. Само искам да изкажа пълната си подкрепа към вас, Хуан Фернандо, и да ви благодаря за опита да се намери място за днешния дебат в Европейския парламент. Това наистина е много важно и нека да прояви малко откровенност. Аз съм докладчик в Сянка от името Социалисти демократите по реформата на Дъблинския регламент. И знаете, че една от слабостите на реформата на Дъблин е факта, че тя се основава на те критерии за влизане, за нередовно влизане с първата страна, в която е влязъл нелегално мигранта, което вече е поле само по себе си, защото съществува толкова малко законни пътища за достъп до Европейския съюз, че според мен е нечестно и лицемерно да се говори за незаконен достъп говорим за справяне с трафика на хора и няма как да избегнем дебатът за това какви правни альтернативи може да предоставим на тези хора, за да достигнат до Европейския съюз и по законен път да могат да подадат своите молби за убежище. Не съм убедена колко е добра идея там да се екстанализират границите ни, да се организират тези платформи в трети страни. Между другото, Африканския съюз много ясно заяви не благодаря на това приложение, заедно с Тунис и Либия, така че това очевидно не може да е път напред. Смятам, че трябва да се случим в хуманитарните визии, програмите за презаселване, които да са на висотата на очакванията, включително и на ВКБ на ООН. Всъщност само по този начин ще можем да се справим с трафика на хора и да намерим жизненоспособна альтернатива. И без подобни законни възможности няма как да твърдим, че сме предоставили възможност за искане на убежище в Европейския съюз. Така че Хуан Фернандио водеше с пълната ми подкрепа в справедливата си борба. Смятам, че всички твои доводи са напълно основателни и напълно те подкрепям. Благодаря. Ели, Бабара Спинели също поиска думата. Добре. Innanzitutto ringraziare moltissimo. На първо място бих искала да благодаря на Хуан Фернандо. Благодаря за това, че си толкова постоянен в а, тази посока. А, аз а, ще ви помогна доколкото е възможно, с всички инструменти, с които разполагам, за да довършите тази работа до край. Имам няколко по-скоро технически въпроси. Получих едно много неприятно дежавю. В главата ми изкочиха а, преговорите, които имахме за синята карта, защото това също е начин за а, законно влизане на граждани в Европейския съюз с цел работа. Но какво се случи? Претърпяхме провал, тъй като съветът а, отказа да продължи преговорите по този въпрос в момента се случва нещо подобно, но ще се върна все пак на въпроса за визовият кодекс. Ме ме интересува дискурсът за правовата държава, въпрос, който бе споменат от господин Ди Филипо. За мен ще ви кажа кой е най-важният елемент от този дискурс. За мен това е използването на, а, на инструмента в рамките на а, върховенството на закона. Това е нещо, от което не бива да се отклоняваме. А, когато чух а, представянето на господин Ди Филипо, а, се а, замислих по определени въпроси. А, този регистър а, с използването на термини като санкции, като наказания и така нататък не ми вдъхват доверие. Всички тези дефиниции не са свързани с правовата държава. Всичко това е свързано с грехове, което е много по-различен разговор от този, който водим тук. Европейският съюз ако се отклони от пътя на върховенството на закона, ще се превърнем в някакъв странен езиков, е, странно езиково кралство, в нещо много странно. Не съм съгласна с това. Има редица въпроси, които не са част от нашата правова държава. Следователно, ето и моят въпрос. Ако искаме да излезем от тази а, сива материя и тези психологически концепции и термини и се съсредоточим в а, практиката и в а, правовата държава, няма ли да бъде подходящ начин да се измъкнем от а, това положение. Ако в Европейския съюз не може да се пристигне по законен начин Бих искала да знам какво мисли нашият синдикат за огромното корупционно равнище, което съществува при издаването на така наречените златни визи. Нещо, което съществува в много държави членки, не само в Малта, и в Литва, и в Австрия до голяма степен, в Португалия също. Има някъде 11 държави членки, където съществува а, този режим на златните визи. А, има нещо в визовият кодекс, което не върви както трябва и което затруднява процеса. Благодаря. Е, госпожо Спинели, позволете ми да ви кажа нещо. Благодаря ви за а, думите. Благодаря ви за вашите коментари. Смятам, че всичко, което можем да направим, за да гарантираме а, разширяването на а, парламентарните а, сили на защитата на парламентарната позиция пред а, а, съвета ще бъде направено. А, мога да ви уверя, в това преди края на мандата трябва да се справим с този въпрос. А сега госпожа Дали. Like. Благодаря ви. Бих искала да получа няколко разяснения. В един момент представителят на австрийското председателство заяви, че искате да дадете възможност на кандидатите за виза да подадат своите молби онлайн. Бих искала разяснение дали имате преди целият, цялата процедура или не. Бих искала по, да разбера по-добре и позицията на Европейската комисия по този въпрос и дали Европейската комисия е изготвила изчерпателна оценка за възможности за въвеждане на цифрова, цифрови визи и за цифрово подаване на мобайте за визи. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Дали. Господин Бекер отново иска думата. Съвсем накратко искам да добавя нещо на бързичко. Тук преговаряме визовият кодекс, но а, нашият колега отново а, постави на маста въпроса за хуманитарните визи. Мисля, а, че накрая това се превръща в изслушване и по този въпрос тук имаме двама души, които са експерти по тези въпроси. Искам да разбера какво е тяхното становище по хуманитарните визи. Благодаря. Благодаря ви, господин Бекер. А, да, трябва да говорим и по този въпрос. Това е от съществено значение от днешната ни работа. No. Изслушахме членовете на нашата комисия. Ако не се лоша, не виждам други желащи да вземат думата, но и аз ще си позволя да допринеса с няколко допълнителни разяснения, с искания за допълнителни разяснения, за да разберем по-добре вашият принос, който е основната цел на това изслушване. Господин Спрингът, споменахте надълго и на широко положението на, мюраци, на моряците и мога да ви уверя, че взехме предвид тяхната специфични нужди по време на процесът на преговори. Разбира се, отрасъл на корабо на интересите на корабособствениците и правата на моряците много ни вълнува, когато се стигне до въпроса за визиите за многократно влизане. Но въпросът ми е дали а, операциите за спасяване на мигранти свободно море по някакъв начин засягат моряците, дали по някакъв начин са повлияли на съдебната практика по отношение на морското дело. А относно коментара на господин Хало Ахо от ЕКРЕ, който направи връзка между визовия кодекс и политиката а, за обратно връщане, което е доста противоречива тема, между другото, с което безспорно сте неясно. Със сигурност знаете, че има някои политически групи, които а, защитават тази позиция, но пък други се противопоставят на тази идея, което е съвсем естествено. Тоест, е, за това, че съществува връзка между Висшия кодекс и политиката за обратно приемане. Но моят конкретен въпрос е свързан с идеята, че прилагането на тази специфична разпоредба може да навреди на обикновените туристи. Целта е да се повлияе не на обикновените туристи, а на политическият елит на съответната трета страна, която отказва да, се, да сътрудничи с Европейския съюз по отношение на обратното приемане. Мога ли да чуя мнението на представителят на съвета? Чухте въпроси, които бяха отправени. Моля да отговорите както искате, разпределете в рамките изказване, като имате предвид, че ни очаква и втората част на нещото изслушване, което е посветено на хуманитарната визия. Господин Лукс, от името на съвета. Благодаря, господин докладчик. Получих вашите въпроси, така че ще започна от края, от последния въпрос. Ефектът на визовата политика – Нашата цел а, не е просто да работим, искаме да предприемем конкретни сбити мерки, които да могат да бъдат реално прилагани, те да бъдат съпоставими с а, положението, което съществува по настоящем в а, директивата, която е в сила. Става въпрос за много специфични а, мерки, които са насочени към елитите, а, като тяхното прилагане следва да бъде а, лесно и бързо. Разбира се, ние не искаме да увредим нито бизнес пътуванията, нито туристическия сектор. След това има още един елемент. Това, е, това са електронните заявления за получаване на визи. Намираме се в началото на този процес. Има някои държави членки, които които се намират в различно положение спрямо цифровизацията. Някои са по-напреднали в тази област, други са по-назад. В момента следва да приемем правовата, правната основа, която да ни помогне да развием тези аспекти. Тук влиза и въпросът с електронния подпис. На първо място би трябвало това да стане възможно, защото в момента в някои държави членки не е възможно. трябва да може да се провери електронен подпис на руски, на китайски гражданин. Трябва да се работи по подробностите, да трябва да бъдат уточнени, но при всички случаи следва да бъде заложена тази възможност и тя трябва да бъде развита. По този начин ще бъде улеснена и работата на консулските служби. Не знам дали сега мога да отговоря на въпроса на господин Бекер или може би по-късно. Ако надвиша времето, може господин председателят да а, спре микрофона. А, нека да разгледаме този въпрос от по-скоро правна гледна точка. Ще се опитам да се придържам към този аспект дали 90, дали 80 дни. В рамките на визовият кодекс това са разпоредбите, които са в сила в момента. Това означава, че след 90 дни трябва да се напусне територията. Има множество възможности за влизане в Европейския съюз през този период от време. Виждаме, че съществува проблем в правното основание. Истина е, че а, се радваме, че можем да се, нам... че се намираме в положение, в което има различни а, правни а, бази, но трябва да внимаваме много, защото тук има нещо важно. Ако а, за конкретно пътуване е нужна виза, трябва да се знае дали а, визата е в а, шен, рамките на Шенген или в рамките на визовия кодекс, защото тук имаме различие в а, срока 3 месеца, които могат да станат на една година или 90-80 дни съответно по отношение на разрешени, разрешителните за пребиваване в дадена страна, нашата цел е да работим а, възможно най-прецизно, възможно най-чисто за да не даваме възможност за различни тълкования, за да не създаваме много сложна правна база. Благодаря давано на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да отговоря на някои от зададените ми въпроси, представителите на различните асоциации, защото те много допринесоха за подготовка на нашето предложение и бих искал да им благодаря. Един въпрос, който беше зададен от различни от тях, беше въпроса за а, визите за многократно за многократен достъп и фактът, че каскадният принцип не може да се приложи в някои случаи. А, специфична категорията на моряците, но има и други специфични е, категории, които имат оправдани причини да пътуват редовно, така че държавите членки имат възможност да не спазват каскадния принцип при издаване на визи за, много, за дългосрочен престой Предвижда се по в нищите на гъвкавост при всички положения. На коментарите на професор Филипо предложението зачита хартата за основните човешки права на Европейския съюз. Безспорно, във Визовия кодекс има специфични изисквания за недискриминация въз основа на пола, расата и тъй нататък. Също така има специфично изискване за мотивиране на решението за отказ, което е съвсем уместно, т.е. важно е кандидата за виза да знае как, по какви причини неговата молба е била отхвърлена. Има възможности за обжалване на решението и процедурата за обжалване, разбира се, зависи от съгласството на държавите членки. В известна степен са предвидени и съдебните производства, така че смятаме, че са наличи, е налице нужните гаранции. По въпроса за цифровизацията, Европейската комисия заяви в своето съобщение, предложено представено, извинете, заедно с предложението от месец марта тази година, че цифровите визи безспорно са следващата стъпка напред за консулските служби. Въз основа на визовата информационна система в момента обсъждаме възможността със съвета да съвременим визовата информационна система за да се подобрят процедурите за обработка на мобите за визи, но ще продължим нататък, т.е. до края на годината ще започнем проучване на това как може да изглежда пълното, пълната цифровизация на процесът на издаване на виза. Има пилотни проекти от някои държави членки, не за изцяло електронни визи, но все пак имам възможности и бихме искали да разгледаме практиките в различните държави членки, инструментите, които те използват и да видим какви са възможностите. Но по принцип сме напълно съгласни, че това е подходящият подход. въпроса за платното приемане. Европейската комисия предлага гъвкав подход, ще се разглежда по-отделно всеки конкретен случай, ще вземе предвид положението в съответната трета страна и се предвижда нужната гъвкавост, която да може да се приложи към всички граждани в съответната трета страна или само към определени категории нейни граждани. Предвидени са и други инструменти в областта на визовата политика, която ни дава възможност да, да осъществим тези разграничения. Има също така и възможност да се разграничават отделни категории въз основа на документа за пътуване, например. Тоест, предвиждаме един гъвкав инструмент, за да смятаме, че това е най-добрият начин да се а, засегнат особености на всяка една държава, като за нас това е е добрият начин да се гарантира прозрачност и правна сигурност. Благодаря ви. Господин Марчадо, искате ли да добавите нещо? Моля ви съвсем накратко, защото ви припомням, че имаме график, много натоварен график, а преводачите ни осъдомиха, че ще приключва в 18.30. Само няколко коментара съвсем набързо. вас комисия каза, че цифровизация пътя пъти, Ние сме напълно съгласни това твърдение. Няколко думи за визите за многократно влизане. Държа да подчертаем, че оценката за въздействие подчертава, че стандартната валидност на туристическата виза за САЩ, Канада и Китай е от 10, с валидност от 10 години. Европейския съюз едва 5% от подайте му оба виза са получили такава за период от 4-5 години, така че има доста голяма разлика тук за нас. На въпроса за дали има сериозни разходи, свързани с а, процеса на подаване на кандидатстване. Отговорът беше да от 25% от а, респондентите. И на въпросът а, защо, ако се, с, нали, събират биометрични данни, са сложени в ВИСЕ, защо няколко месеца или седмици по-късно, когато този човек се озове по територията на пространство, отново трябва да се проверят този вид данни. Така че да, ние настояваме цифрова виза, която да бъде, е основана на добросъвестността на кандидатстващите. Господин Дикс, благодаря ви, господин докладчик. Съвсем набързо ще отговоря на коментара на госпожа Кастилто, Кастил, да за цифровите визи, пилотните проекти на държавите членки. Държа само да отбележа, че ако VFS Global може да, бъде, да вземе участие в този процес на работа. С удоволствие ще откликнем поката на Опестата комисия. Благодаря ви, господин Спрингет. Благодаря ви, господин докладчик. Няколко коментара. Първият въпрос, който обърнахте, като правите към мен, но не напред бих искал да се върна на темата на предишното ми изказване. Много се радвам, че някои от членовете на вашата комисия взех предвид нашите безпокойства. Бих искал да се спра на казаното от госпожа Галеко Касил да зависите за многократно влизане. Да, дори и съгласно на разпоредби, макар да е включена на думата да си ползва думата shell в текста, все още има поле за осметрение за подушителността на визата за многократно влизане. Всъщност на практика много рядко се издават визи за срок от 5 години. Ето защо смятаме, че е важно да се измени каскадната система, за да могат моряците да имат достъп до виси с по-дългосрочна валидност дори до 5 години. А сега няколко думи за ролята на търговските моряци в операциите за спасяване в открито море по отношение на миграциите. Ами може би едно от най-старите правила в морското дело е, че когато кораб с, с, получи зов за бедствие от друг кораб, той отива да му помогне, което сега е заложено и в международното морско право. Следващото задължение е спасените лица да бъдат свалени на първото пристанище, на което може това да се случи. Това не винаги се случва и много шокиращ беше фактът, че днес една държава членка е отказала достъп на кораб, плаващ по собственият флаг на, под на тази държава, защото този кораб е превозвал спасени в открито море мигранти.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 и запрекосяване с Средиземно море и те са почти наясно, че почти неизбежно ще се сблъскат с хора, които се нуждат от спасяване и да се провели нужните обучения на своите служители, за да гарантират, че тези хора ще бъдат спасени и за тях ще се погрижат адекватно, докато може те да слязат на брега, като в това участват и а, усилия полагат и самите дружества, и техните моряци, за които заслужават похвала. В някои случаи екипажите са били заплашвани от хората, които са спасили, които може би не искат да бъдат свалени на първото пристанище, което другото ще достигне кораба, така че в някои случаи екипажите са изправени пред много тежко положение. Не само, че се сблъскват с много голям брой хора, чието живот е поставен под опасност, но в някои случаи не е и лесно да се е, окаже помощ на тези хора. Така че ви благодаря за въпроса, господин докладчик. Мисля, че е много важно да признаем ролята, която играят търговските кораби и моряците на тези търговски кораби в текущата криза. Благодаря ви. И накрая заключително думи, думи от професор Дефилипо. Благодаря ви. Ще отговори на италиански на Барбара Спинели. Бих искала да ви благодаря за вашите коментари по отношение на корупцията. Да, очевидно това е един от съществуващите проблеми. Когато а, се предоставят много широки правомощия на обществените а, власти. А, има разпоредби за това какво трябва да се прави, но въпреки това винаги има случаи на злоупотреби. Ето защо трябва да бъдат ограничени възможностите за такива злоупотреби. Това не означава, че всички служители на консулските служби извършват злоупотреби. Не в никакъв случай. Но ако правните норми не са коректно отразени, то тогава се дава възможност за различно тълкования и тогава има и възможност за злоупотреби, които могат да бъдат умишлени или не. Могат да бъдат искани услуги от различно естество. Много много често има случаи на млади а, жени от различни а, страни, но също така и а, момчета, които се оплакват от а, а, злоупотреби. Това е въпрос, с който ние трябва да се справим не може да искаме да съществува перфектното законодателство, но трябва да се стремим да подобряваме законодателството, с което работим има гаранции които ние трябва да защитаваме. Това е конститу... конституционализмът. Много често обсъждаме този въпрос. Бях ви дал този пример спасението и търсенето на спасение от съществуващите конфликти. Това също е много тревожно. Благодаря. Възнамерявах само да направя няколко заключителни думи, но закъсняваме. Затова нека да проминем направо към втората част от днешното изслушване, посветена именно на хуманитарните визи. И между другото, господин представител на съвета, очевидно е, че Европейската комисия подкрепя тази инициатива. Става въпрос за легитимното право на милиони хора да се улесни достъпа им до виза чрез опростена административна процедура както е предвидено в договор за на Европейския съюз и се основава на правната база за общата визова политика на Европейския съюз. И ние тук в Европейския парламент вече доказахме, че сме готови да постигнем компромис и именно в този дух на компромис се отказахме от хуманитарните визии, което е много сериозен проблем, за мнозина от нас тук в Европейския парламент и то с много основателни доводи. Очевидно е, че има възможност за подобрение. Разполагаме с нужното време. Нека да постигнем най-накрая споразумение по това досие след 4 години на безкрайни преговори е настъпил моментът австрийското председателство много сериозно да се заеме с това досие и да поеме ангажимента да приключи работа по този законодателен акт в интерес на толкова много от хора, които очакват да приключи законодателният процес по това досие, включително за Европейския парламент. Благодаря ви. Сега продължаваме с втората част от нашето изслушване. Ще ви представя поканените гости. Струва ми се, че Сега, че темата с хуманитарната виза вече ви е позната. Нека да си припомня, че в началото на настоящият мандат идеята беше да се опростят процедурите. След това се по... избухната наречената беженска криза и има доста спорове за това каква е първопричината за тази криза. И мнозина в Европейския съюз заявиха, че тук не става дума за беженците. Те да беженска криза всъщност е политическа криза която в много отношения поставя под въпрос политическата воля да се даде единен европейски отговор на общите ни предизвикателства, а именно управлението на външните граници на Европейския съюз, като норма това се гарантира свободното движение на хора и в частност на европейските граждани в рамките на Европейския съюз. Нееднократно сме повтаряли, че толкова много хора губят живота си в опит да стигнат до територията на Европейския съюз, защото го правят по незаконен път. го правят, защото няма законни пътища. Нямат друг, друга възможност. Ето защо трябва отново да си припомним, че е жизненно важно да се осигурят законни достъпи в рамките на пространството на сигурност и безопасност на Европейската общност. И един от възможните инструменти, разбира се, е хуманитарната виза. Като тук не измисляме нещо ново, не преоткриваме топлата вода, а отговаряме на едно искане, което е повтаряно от толкова дълго време насам, от непросъдни организации, дори от религиозни общности, от различни експерти, които призовават от цялото си сърце и душа Европейският парламент да изготви някаква форма на хуманитарна виза в рамките на европейското законодателство. А не от отделните държави членки. Това е и темата, която ще обсъдим. И така, в втората част на изслушването ни ще чуем господин Валтер Ван Барегой, представител на отдела за европейска добавена стойност След това ще чуем доктор Виолета Морено Лакс, като ще ни представи правните аспекти, економическите аспекти ще ни представи доктор Мина Фернандес, след което, разбира се, ще чуем господин Дея Гер, бивш френски генерален консул и бивш ръководител на френския централен отдел по визите, по-настоящем независим консултант в MD Visa консултинг. И накрая господин Ян Де Волдер, който представлява Community Сант Sant'Egidio. Много добре позната и много уважавана институция по този толкова чувствителен въпрос. И така, започваме с доктор Валтер Ван Балегуай, представляващ отдела за европейска добавена стойност Генерална дирекция парламентарни изследвания. After me it will be Dr. Fernandez. Само да изясня, първо ще говоря, след това господин Фернандеш и след това господин Морено Лакс. Това е законодателна инициатива, доклад по собствена инициатива на Европейския парламент по смисъл на член 225 от договора и тя се съпътства от оценка за европейската добавена стоеност. Целта на европейската добавена на оценката на европейската добавена стоеност или ОЕДС е да идентифицира последствията и потенциал на европейската добавена стоеност върху предложенията, направени в рамките на докладите по собствена инициатива. В този конкретен случай европейското законодателство по отношение на хуманитарните визи. Имаме две, два основни важни аспекта, които ще бъдат доразвити в презентациите на колегите, които ще се изкажат след мен, така че сега нека да преминем към следващия диапозитив. Господин председател, в уводните си думи вие заявихте, че по-настоящем не разполагаме с ясни стандарти за прием на бежанци и нямаме договорка в това отношение. В този контекст трябва да се отбележи, че други процедури, като тази по повторното настаняване, също не отговаря на изискванията по отношение на убежищата. Повторното настаняване се прилага само към тези, които вече са получили статут на бежанци – но не се дава възможност на тези, чието статут все още не е бил определен. 90% от тези, които получават международна закрила, са стигнали до Европейския съюз по нелегален път. Това се отразява на хората, понякога води до смърт, тъй като те се давят и това доведено над 5000 смъртни случая в 2016 година. В момента продължаваме да сме свидетели на загинали в морето. Това си има и своите економически последствия за държавите членки. Да не забравяме, че когато говорим за европейско законодателство, ние не говорим само за цената на европейското законодателство, но и за цената на липсата на такова – т.е. цената на неприемането на определено законодателство. В момента се правят големи инвестиции по отношение на убежището, граничния контрол и борбата с организираната престъпност. Има европейска добавена стойност, ако разполагаме с формална система за хуманитарна виза. Ако разполагаме с такава, ще имаме сигурен път за влизане на територията на Европейския съюз, ще има правна сигурност, предвидимост на процедурата, еднакво прилагане на правилата, ще има по-добър, по-добро управление, координация а, на процедурата по даване на обежище, което ще доведе до намаляване на разходите. При оценката на европейската добавена стойност ние очертахме три опции за създаването на хуманитарни визи. Първата опция е подхода за освобождаване от виза, т.е. да се премахне изискването за виза за някои представители на определени държави. Втората опция е визи за ограничен териториален достъп за целите на убежището. И третата опция разрешително за пътуване в Европейския съюз. Те, този, тази трета опция изисква по-централизиран подход при предоставянето на визи и улеснява процедурата при издаването на такива извън територията на Европейския съюз. Нека да видим какви ще са последствията върху физическите субекти и на трите опции. Разглеждаме няколко категории правата на лицата. Виждате тук намаляването на нелегалните влизания на територия Европейския на Европейския съюз, правните промени и спестените средства. Тези различни категории ги прилагаме към трите опции и в заключение, след като насложихме и наставихме опциите с отделните изисквания, стана ясно, че Последните две опции ще имат предимно економически ползи, като ще се намалят разходите по приемането на бежанците. Ще се подобри управлението на потока от бежанци. Опитах се да ви представя в рамките на няколко минути документ от 190 страници. Надяваме се, че ще имаме възможност малко по-подробно да разгледаме всичко, което ви казах преди малко. Председателят. Ако не се лъжа, ще чуем най-напред госпожа Фернандеш. Тя ще ни представи економическите аспекти. Госпожа Фернандеш, имате думата. Благодаря ви. Ще споделя няколко заключения на доклада в допълнение на думите на колегата. Ще ви представя економическите аспекти. Както вече бе казано, цената на статуквото е значителна. Разгледахме цената на статуквото по държави членки и открихме, 8 основни последствия от статуквото, а именно голям брой смъртни случаи, експлоатация на хората, трафик на хора, огромни суми, които се плащат на контрабандистите и отрицателни последствия за най-уязвимите групи, а именно жените и децата. Има последствия и върху държавите членки Европейския съюз около 3% представляват ам, търсещите обежище, които идват в Европа от всички търсещи обежище в световен план. Разделили сме последствията в три групи за държавите членки за Европейския съюз. Първо, по отношение на външните граници и сигурността, последствията са нелегална миграция, управление на границите и мисии по търсене и спасяване. Вторите последствия се усещат на равнище процедура подаване на статут беженец. Това ще се отрази на приемането на беженците и разглеждането на заявленията. Разбира се, всичко това си има и своето социално измерение. Нека да видим какви са ефектите. Какъв е ефекта в економически план? Взехме предвид как едно лице решава да поиска закрила. Изготвихме тази графика. И в червено сме очертали а, областите, в които ние можем да се намесим. Следващия слайд. Използвайки това, което ви казах като основа, решихме да изчислим стойността, цената на търсенето на убежище. Хуманитарната виза намалява разходите на първия етап. Голяма част от мигрантите, които биха търсили легален статут на бежанец на територията на Европейския съюз, биха се пренасочили към искане за хуманитарна виза – случай на статукво, лицата, които се намират в съседна държава, също биха решили да поискат обежище. Всичко зависи от дохода, с който разполага съответното лице. Трите опции, които ви бяха описани, са за предпочитани пред статуквото, въпреки описаните последствия. Опцията освобождаване от виза води до най-малко разходи в сравнение с останалите две опции. От гледна точка на държавите членки и Европейския съюз разгледахме ползите и вредите от тези опции. Първата опция – има минимални последствия, а втората и третата опция имат по сериозни последствия. Добре е да се подплати допълнително персонала на ЕАЗО, за да може да се изпълнят последните две опции. Но основната полза от тези опции е, че потенциално може да се намали нелегалната миграция – и може да се подобри управлението на миграционния поток. Могат да бъдат запълнени някои други пропуски, които установяваме в момента. Има някои непреки ползи Помните, когато ви говорих за статуквото, казах, че основните ползи са свързани с наблюдението, управлението на границите, организираната престъпност, сигурността и така нататък. Та в този ред на мисли разходите в това отношение ще бъдат намалени. добре да наберем необходимите данни, за да можем да имаме и по-конкретни прогнози за това как ще се променят миграционните потоци. Thank you. And now it's time for Professor on the legal aspects of the humanitarian visa. There you go. Thank you. Thank you, Mr. Госпожа Морено Лакс. Благодаря, господин председател. Вече чухме какви са основните аспекти Основният проблем е свързан с достъпа до убежище. 90% от тези, които в последствие проучават статута на бежанец, са все хора, които стигат по нелегален път до Европа и е, те вървят по маршрути, които застрашават живота им. Има и проблем свързан с регулаторната рамка, както и проблем свързан с изпълнението и или с две думи имаме правен вакуум в това отношение. Добре е да се подобрят правилата, свързани с влизането в Европейския съюз, както и да се подобри начина по който държавите членки прилагат и тълкуват европейските правила. Необходимо е да имаме хармонизиран подход в това отношение, тъй като държавите членки възприемат различни критерии и имат различни критерии за прием на бежанци, което води до проблем. Има належаща нужда от хармонизиран подход и именно това предлагаме в доклада. Нека да видим сега какъв е проблема с регулаторната рамка. Всички правила, които са пряко свързани с влизането на бежанци, на територията на Европейския съюз, визовия кодекс, Европейската система за убежище. са все свързани с достъпа на лица от трети държави, които търсят международна закрила. Има липса на правна яснота в това отношение – така, например, в Шенгенския кодекс се налагат правила за лица, пресичащи или имащи намерение да пресекат външната граница на държавите членки, чи, чието положение е неясно по смисъла на общия критерий член 6 и изключението в член 2. В визовия кодекс имаме разписано съвсем различно нещо. А в едината система за убежище се говори за кандидати за убежище, но в процесуален смисъл. Тоест, там системата не определя достъпа до европейската територия. В този случай Търсещите убежище са приравнени на обикновени мигранти. Тоест, те са лица търсещи убежище, които трябва да покажат намерение или способност да се върнат в държавата си на происход, откъдето да влязат по законен начин в Европейския съюз. Но в този случай, ако това условие е изпълнено, те не могат да получат статут на бежанци. По отношение на проблема, свързан с различното тълкуване. Държавите членки смятат, че не са задължени да издават визи на лица, които се нуждаят от международна закрила. И процедурите им в това отношение са различни. Ако видим първичното и вторичното европейско законодателство и ако излезем от трайната съдебна практика за Хикс и не Хикс, то тогава ще видим, че първичното право играе важна роля. Защото търсещите убежище са обхванати в категорията на лица на трета държава. И ако погледнем регламент 539 от 2001 година, ще видим, че там се говори за визи за лица от трети държави, които са включени в приложение първо, което означава, че няма основание да се изключат хора от трети държави, които тайно са подали молба за убежище след като са влезли на територията на Европейския съюз. Какво стана с определението за хора, които пресичат или възнамеряват да пресекат територията на Европейския съюз? Разпоредба, която е разписана в договора за Европейския съюз и в Шенгенския граничен кодекс. Тези лица влизат в категорията лица, пресичащи или имащи намерението да пресекат границата. Хартата с основните права също има значение. Имаме едно решение – на Европейския съд, което хвърля светлина върху въпроса и по смисъла на което решението по делото Франсън, решение по смисъла на което хартата с основните права трябва да бъде взета предвид. Принципът за невръщането също е включено. Всяка мярка, която е свързана с отхвърлянето на мобата за виза, е забранена, ако след отхвърлянето на молбата на лицето търсещо убежище, то е застрашено от преследване или от... има опасност то да бъде наранено. Държавите членки трябва да неутрализират всеки риск в това отношение. Ето защо стигаме до заключението, че в някои случаи държавите членки нямат маршно на осмотрение. Проблема, свързан с прилагането, за който говорих, говорих е свързан с спонсорирането на хуманитарните коридори. Предлагаме при някои Смятаме, че при някои обстоятелства принципа за невръщането може да отговаря на изискванията за издаване на виза по хуманитарни причини. Смятаме, че по този начин може да се даде първоначален достъп на търсещите убежище до европейската територия. И това е добър начин да се прилагат европейските правила в начина, по който те са разписани в момент. Какви са евентуалните решения, които упоменаха и колегите? Временното премахване на изискванията за виза, което означава да се промени регламента за визите което означава, че лицата на определени държави за даден момент не трябва да подлежат на задължението за виза, за да влязат на територията на Европейския съюз. Втората опция е използването на на преразгледани визи за статут на беженец, които да се издават от посолствата на държавите членки. И последната опция представлява централизация на Европейския съюз, т.е. лицата, които търсят международна закрила, подават молба за обежище или в някакъв европейски център за издаване на визи или в делегацията на външната служба, или в ЕАЗО, или в определени НПО. Това е най-висшата форма на централизация в това отношение. може да се въведе и схема за преразпределение на бежанците в допълнение към тази опция. Следващия слайд, моля. Имаше някои проблеми по първата опция, но ние направихме оценка и на трите, като претеглихме плюсовете и минусите и стигнахме до заключението, че няма достатъчно правно основание за нито една от трите опции. Член 772А и Б от договора за ЕС за визите и контрола на лица, пресичащи външните граници, както и член 782Г от договора за ЕС, който приканва за мерки имащи за цел управлението на потока от хора, които е, искат закрила, предоставят достат... не предоставят достатъчно правомощия на законодателите да предприемат мерки, но пък си мислехме, че е за предпочитане да имаме някакъв поетапен подход. Първо, както вече казах, първо да се въведе възможност за виза с ограничен достъп до територията, което е смекчена форма на схемата за освобождаване от визи. бихме могли да насочим вниманието си върху плюсовете, като предприемем мерки, които да неутрализират минусите на тези опции. Така, например, може да се даде поле на осмотрение на държавите членки, които могат да избегнат прекомерния наплив на търсещи убежище. Можем да оставим също така проверките, свързани с сигурността, изцяло в ръцете на държавите членки. което обаче не е решението, което ние предлагаме. Ние не ви предлагаме е, цялата процедура да се извършва извън територията на Европейския съюз, а просто механизъм по смисъла на който хората могат да поискат виза, за да пътуват в Европейския съюз и едва след това да подадат молба за обежище и да тръгнат по традиционната процедура. Това, което предлагаме в проучването, за да се преодолеят двата минуса, са въвеждането на независим механизъм на мониторинг след пристигането на лицата търсещи убежище, което означава да се изпълни принципа на солидарност, разписан в член 80 на договора за ЕС, което най-вероятно ще изисква и реформа на Дъблин – Предлагаме също така да се централизират някои от разходите в европейския бюджет, така че прекомерните разходи да се покриват не от отделните държави членки, от Европейския съюз. Предлагаме да се разчита повече на технологиите, на електронните технологии, за да се намалят разходите, да се работи в сътрудничество с НПО преди идването на лицата търсещи убежище на територията на ЕС и след това и да се въведат положителни и отрицателни стимули за привеждането в съответствие, с което бих искала да ви благодаря. Чакам с нетърпение въпросите. Професор Лак, много ви благодаря за изложението, професор Морен Лакс. А сега там думата на господин Дежера, представител на независимият консултант MDV за консултинг. Имате думата. Благодаря ви. Моята гледна точка ще бъде от чисто техническо естество. Ще ви представя гледната точка на консулските служби, на онези, които прилагат правилата, които вие приемате. Задал си конкретния въпрос. Отговаря ли хуманитарната виза на съществуващият проблем? Ще сложи ли край на човешката драма на незаконната миграция? Това беше първият ми въпрос. Вторият въпрос. Какви ще бъдат последиците в връщането на тази виза за консулствата и другите служби, които се занимават с мобите за виза? Първият ми въпрос. Отговаря ли хуманитарната виза на съществуващият проблем? Стигнах до извода, че целта е да се издадат визи на една много ясно определена категория хора. Една категория, която е много широко обхватна. Става дума за всяко лице, което иска международна закрива или смята, че има нужда от международна закрива. Освен това, след а, няколко дни на междинен период а, се предполага, че тази инициатива ще придобие всеобхватен характер. Основната цел ще бъде да се даде възможност на всяко лице, навсякъде по света да подаде молба за хуманитарна виза с цел да потърси закрила в държавата членка на Европейския съюз по своя избор, ако правилно съм разбрал документа, който ми предоставихте. Не разполагам с статистическите данни за лицата, които смятат, че имат нужда от закрила по целия свят, но предполагам, че броят на потенциалните кандидати най-вероятно е много голям. Още повече е, това предложение дава, предвижда процедурата да бъде е, възможно най-мащабно оповестена. При всичко тази процедура не би трябвало да се прилага към всички, които искат по незаконен път да достигнат до Европейския съюз. Преди малко е, беше цитиран броят 90% от хората, получили обежище в Европейския съюз. 90% от тях са, получ... са достигнали до Европейския съюз по незаконен път. Добре, но аз се интересувам от друг процент, а именно каква част от незаконно пристигналите в Европейския съюз получават убежище. Това е една стойност, която много ме интересува защото сред тях има и наречените економически мигранти, които не са обекта на преследвания, но които искат да достигнат до Европа в търсене на по-добър живот. Дали лицата, чието му за хуманитарна виза, бъдат отхвърлени, все пак няма да са изкушени да се опитат да достигнат до Европа по всякакъв възможен начин. Приложното поле на тази инициатива ми се струва ето защо както много широкообхватно, така и недостатъчно, за да предотврати трагедиите, свързани с незаконната миграция. Втори въпрос. Как консулските служби могат да се справят с разглеждането на моба за виза на най-вероятно голям брой моби за визи, които ще бъдат подадени? И тук, в качеството си на бивш консул, т.е. бивш работник, занимаващ се с обработваш му опите за визи. Първи коментар. Инициативата и нейната цел да придобие универсален характер и да разпространи възможно с съпътващата и цел за оповестяването и в максимална степен най-вероятно ще доведе до увеличаване на кандидатите за визи до безпредседентни равнища. Може би да, може би не. Няма как да отговорим този въпрос. Но увеличаване на броят на мобите за визи, които трябва да бъдат обработени, предполага увеличаване на броя на служителите, които са нужни за да ги разгледат, което предполага и повече помещения за тях и засилване на Меките за безопасност. Въпросът е дали ще може тези моби за визи да бъдат предоставени на външни подизпълнители. И тук виждам разлика между визовия кодекс и предложението за това докладвателство инициатива на Европейския парламент, където се превижда това предоставяне на външни подизпълнители. Ако има такова предоставяне, кой ще плати на външните доставчици на услуга? Дали кандидатите за виза? Трудно ми е да си го представя. Или пък държавите членки. не ми се вярва. Освен това, инициативата предвижда допълнителните разходи да бъдат поред покрити поради по-добро организираното пристигане на лицата, които имат нужда от международна закрила. Но може да представим също така, че и броят на хората, които трябва да бъдат прияти, ще бъде по-висок. от основание да се опасяваме, че пресирането на хората, които знаят, че няма правна международна крила и дори не се опитват да искат хуманитарна виза, ще бъде също толкова хаотично, колкото и до сега. Дали за хуманитарната виза ще трябва да има задължително интервю в а, консулската служба? Но ако се повижда такава инициатива, ако очаквате някой, който се страхува за живота си или е, е обект на престъпление, как искате той достигна до консулската служба, като най-вероятно пред консулството е, стоят служители на полицейските служби. Ставаше следващия въпрос за установяване на автентичността на документите, което никак не е лесно без да се свържат с местните власти. Има много съществен риск от преследвания, който трудно може да бъде избегнат. А се предвижда също така и, а, и взимане на решение 15 дни след въвеждането на а, молбата, което честно казвам, не е много реалистичен срок. Така, какво ще се случи, ако се даде пощерен отговор на молбата за коментарна виза. Какво се случва, когато постното лице не разполага с паспорт? Ще му бъде издаден документ за пътуване, дори този документ пътуване ще бъде призната от а, страната му на пребиваване. Как ще напусне това а, лице страната? Дали ще го запътства на летището служител на Коската служба? Нека малко по-реално да погледнем на нещата. И ако лицето получило хуманитарна виза достигне до държавата, която издава тази виза, каква ще бъде процедурата в случаите, в които в крайна сметка това лице не получи убежище. А сега нека да разгледаме хипотезата за отказ на хуманитарната виза. Процедурата ще бъде много сложна за, консул, за консулската служба. Това трябва да бъде документ, който да е индивидуализиран и предоставен в писмена форма. Добре, но редакция на подобен документ изисква време и слушатели. Предвижда се и възможност за обжалване, но обжалването се предвижда за всички лица, на които се отказва виза. А не може да предвидим какъв брой хора ще поискат тази виза и съответно на колко човека ще бъде отказана тя. Може би от хиляда подадени молби само 10 или 50 ще отговарят на критериите за получаване на хуманитарна виза. Всички останали пък могат да поискат да обжалват това решение. И противно на това, което често се смята, отказът на виза отнема доста повече време, отколкото издаването на виза. В заключение, става дума за една инициатива, която ми се струва много достойна за уважение и нямам никаква легитимност, за да изкажа мнения в полза за или против хуманитарната виза. Това е политическо решение. Но тази инициатива безпълно но повдига редица практически въпроси и би изисквала значително увеличаване на средства, с които разполагат консулските служби и съдебните органи, които отговарят за разглеждането на обжалването на решението за отказ за виза и към момента сме много далеч от тези, този капацитет. Благодаря ви. Господин Дежарари, сега стигаме до последното изказване на господин Дефолдер. Благодаря ви за тази поканата на нашата комисия, да участвате в днешното изслушване. Господин Деволдер, благодаря ви за поканата, господин докладчик. Не за пръв път а, посещавам вашата комисия. Извинявам се, но не съм правен експерт и по-скоро ще ви а, разкажа какво значи работата с хуманитарна виза за хората, които имат право на международна закрила, какво значи това и за приемащите държави. Тук, разбира се, в Европейския парламент обсъждаме предложението, което беше направено вече много отдавна. И вие самият, господин докладчик, изказахте недоволството си от а, дългият период на обсъждане на това предложение. Аз пък искам да ви споделя притесненията и недоволството на толкова много хора, които очакват това предложение, толкова отдавна, хората, които бягат от войната в Сирия, в Либия и другаде по света без никакви признаци за напредък, така че мога само да ви поздравя за непрестаните ви опити да постигнете резултат с тази инициатива. С какво се сблъскват хората? С една политика на Европейския съюз за не, по, за, не за все по единен съюз, а за все по-затворени граници на съюза. Поне такъв е мой личен опит в Средиземно море, което е много сериозен проблем за ценностите на съюза. През последните дни и седмици поради наскоро настъпилите политически промени в Италия, Австрия, Германия и в други държави членки на Европейския съюз, сме свидетели на допълнително затваряне на външните граници на Европейския съюз. Кораби на непрофесионални организации все по-често се сблъскват с откази да костират на пристанище на Европейския съюз, като често им се отказва и достъп и помощ от Рибийската брегова охрана. Резултатът е, че се увеличи броят на удавелици в Средно море, съгласно данните на Международната организация по миграцията. Над хиляда души са се удавили в Средиземно море тази година. Изправени пред това сложно положение и трябва да признаем, че то е сложно. Чухме едно много хубаво, прекрасно предложение Чухме и много критичен подход много критичната оценка на това предложение, което може би е малко по-реалистичен поглед над нещата. Така че положението е сложно, но като си има предвид ролята на трафикантите на хора, като си има предвид огромният потенциален брой хора, които биха могли да се възползват тази хуманитарна виза, приемайки предвид а, смесицата на бежанци с економически мигранти и имайки предвид настроенията в държавите конкретно в държавите членки. Смятам, че държавите членки на Европейския съюз и Европейския съюз като цяло носят историческата отговорност да изготвят способна хуманитарна политика без да губят усещането си за реалност, но и без да губят от поглед задълженията си и основните ценности на Европейския съюз ние бяхме поканен съм като представител на Community Descent, е, GDU и като гласът на непроцедните организации. В Италия и по други, други части на Европа Community Descent е, GDU се занимава с приемане на мигранти по бреговете на Лампедуза, Сицилия и другите, за да се справим с този проблем и за нас продължава да е нелеп факта, че хора, които бягат от а, а, граждански войни, са принудени да а, платят а, с последните си останали спестявания на каналджиите. А, които отново поставят под въпрос живота им. Така се, се зароди идеята за хуманитарни коридори. 12-годишният ми син преди няколко години ми се даде въпроса, гледайки по новините пренатоварените с кораби хора, следния въпрос. Защо просто не изпратим самолети, които да прибират тези хора? И това е целта на хуманитарните коридори. Да се установи в конфликтните райони, кои са най-уязвимите лица, които имат право на международна закрила. Тоест, от самото начало знаем, че тези хора имат 99,99% ,99 шансове да получат международна закрила в момента, който постигнат в Европа. В страни като Ливан, Турция и Етиопия, например, да предоставим на тези хора хуманитарни визи и самолетни билети до Европа в този модел ключово значение играе сигурността. Сигурността за най-уязвимите бежанци, които няма да бъдат принудени да, да останат в толкова тежки условия или пък да рискуват живота си, живот на близките си в ръцете на каналчеите. Но по този начин се гарантира и сигурност за приемащата ги държава, тъй като държавните органи могат да направят проверка на сигурността и от самото начало да знаят кой точно ще пристигне в тяхната страна. Този модел може също така да успокои и а, безпокойствата на общественото мнение. Подобни хуманитари хуманитарни коридори в основа на този модел, моделът на Сант'Еджидио, бяха организирани с Италия, Франция и Белгия, като по този начин помогнахме на над 3000 беженци. Най-вече става дума за сирийци, живеещи в а, Ливан и еритрейци, живеещи в Етиопия. И като проява на политически реализъм мога да кажа, че Сент Иджидио откри и централно леви, централно десни правителства, които се интересуват от този проект. Така, например, споразумението с Франция беше подписано по времето на президента Оланд, но настоящият френски президент господин Макрон е склонен да продължи тази инициатива и дори да я разшири. А дори и някои много малки страни, като Сан Марино или Андора, са възприели този модел за са отделни семейства. Надяваме се, че ще успеем да разширим модела и да го приложим и в други страни, членки на Европейския съюз и трети страни. Тези вид хуманитарни коридори са новаторска идея, която е интересна и за държавите членки, които основно спонсорират тази инициатива. С пълно право зададохте въпроса кой ще плати. Комунити на Санте Джидио със своите партньори става въпрос най-вече за епископските конференции и протестантските църкви в Европа, но в Белгия, например, и мисулманската и еврейската общност взеха участие. Те платиха за самолетните билети, хуманитарната виза и приема и настаняване настаняването на беженските семейства, като след това те се грижат и за последващите действия по интегриране на тези беженци. По този начин се, се е, привлича за участие епископства от цялата територия на държава членка, което е ключово значение за успеха на този модел. По този начин може да гарантираме, че подобен вид частни спонсорства могат да улеснят възможностите за успешна интеграция на бежанците без да се засилва страховете на общественото мнение. Смятаме, че е много важно да се увеличи броят на подобни инициатива за ефикасна солидарност, да се подобрят възможностите за публично-частна солидарност, а не цялата отговорност да се прехвърля на държавата. Но Едновременно с това намалява и броят на потенциалните жертви на трафика на хора. Що се отнася до техническите аспекти за издаването на хуманитарната виза, основната цел на днешната ни дискусия, но съжалявам, много късно получих текста ви и нямах възможност внимателно да се запозная с предложението ви. Като правна препратка се използва възможността, предвидена от Шенгенския визов кодекс, държавите членки да издават а, визи по хуманитарни причини и само в някои случаи използва член 25 от визовия кодекс, което дава възможност държавите членки да издават визи с а, ограничена териториална валидност а, по хуманитарни съображения, друга възможност, която вече сме обсъждали. Но тази процедура не се използва често и предвижда много голям брой възможни изключения. В Сан-Джидио. благодарим на правителствата, които вече са съгласили да участват с нас за изграждането на тези хуманитарни коридори. Като си имам предвид подобрите резултати, включително добрата социална на интеграция на бешенците и изграждането на мрежите солидарност, които вече са на лице в европейското общество, смятаме, че подобни проекти могат и трябва да бъдат разширени и за да могат да участват повече държави членки и по-голям брой бежанци. А що се отнася до самите процедура за издаване на визи, да, от това, което чух за предложението, той изглежда чудесно, но се питам до каква степен то е изпълним от политическа гледна точка, като се има предвид позицията на редица държави членки в съвета. Но ние смятаме, че е възможно да се стигне до е, правна рамка със следните характеристики. На първо място, разрешението за на влизане на територията по хуманитарни съображения би трябвало да бъде изключение да се превърне в по-редовна процедура, съгласно която лицата, на които се даде тази възможност, от, лица, при определени условия, както и акредитирани организации могат да се бъдат спонсори за хуманитарна виза. Председателят, съжалявам, господин Де, дефолдера, но времето не изтича. Заключение. Уязвимите хора с такива спонсори, които отговарят на определените условия, трябва да могат да имат достъп до територията на Европейския съюз. Смятам, че думата уязвим тук е от ключово значение. От чутото за продължението на вашата комисия, смятам, че ако може да ви помогне да хармонизирате по някакъв начин и да използвате опита на трупан чрез тези хуманитарни коридори ние приветстваме продължението, но нека и да проявим малко повече реализъм и да гарантираме, че това предложение няма да намали възможност държавите членки да се присъединят към проекта. Благодаря ви, господин Девотер. Оставят ни няколко минути до края на изслушването. Мисля, че всички сме готови да продължим заседанието на английски, но няма нужда да надхвърляме предварително определеното ни време. Предварително благодаря на преводачите, които не съдомиха, че ще приключат работа точно в 18.30 часа, но все пак смятам, че членовете на нашата комисия и разполага с нужното време да зададат своите въпроси. Видях госпожа Спинели, ако искате, имате думата първа, след което ако има други колеги, които искат да зададат думите, да, да въпросите си, могат да го направят. Госпожа Спинели. Много накратко. На първо място искам в частност да, да благодаря на а, доктор Деволдер а, за а, неговото изказване за хуманитарните коридори. След това имам а, коментар и наблюдение свързани с изказването на доктор Дежагер. Ако не е нужно да се прави оценка на а, разходите, свързани с тази политика и да се направи сравнение с това какво би струвала една по-отворена политика и колко би струвала една по-затворена политика. Обяснявам колко би струвало да няма политика на убежище в Европа. Много повече, защото това означава, че ние няма да спазваме законодателството, нито първичното, нито вторичното законодателство, нещо, което каза и а, доктор Морено. А, същото се отнася и с незаконния трафик на хора, с а, трафика на хора. А, също така, какво виждам аз? А, ние често гледаме в един краткосрочен план какво ще се случи. Не сме достатъчно дълновидни. А това е политика, която се нуждае от един дълновиден поглед. Нуждаем се точно от такива хуманитарни коридори, нуждаем се от реформиране на дъблинската система. Тя трябва да бъде реформирана по такъв начин, че в договора за Европейския съюз се спазва член 80, който е свързан с сътрудничеството. Благодаря госпожо Спинелия, сега господин Бекер, благодаря господин председател и аз много накратко искам да се присъединя към благодарностите към присъстващите тук оратори. те ни позволиха да получим една различна перспектива върху ситуацията. Е, два коментара ще направя. А, не искам да ме тълкувате погрешно. Искам да кажа, че вие сте част от анализа, а, който извършваме тук, а, както от, гледна, то, от правна гледна точка, така и от практическа гледна точка. В момента се разработват разпоредби, чиято цел е да спрат мафията и да се създадат центрове за акустиране извън европейска територия. Точно там, където се осъществяват тези контрабандни дейности, каналджийски дейности. Всичко в момента се намира в процес на преговори. Изправени сме пред тази ситуация а, поради а, декларацията за право на убежището и а, правата гарантирани от Европейския съюз. Има много допълнителни аспекти, а, които следва да бъдат добавени към а, вашите изказвания. А, целта ми с това, с тези коментари е да кажа, че а, ситуацията е много по-комплексна. И на второ място, относно изказването на господин Дежаге, вие казахте някои а, аспекти, които а, привлякоха вниманието ми. Разбира се, трябва да дадем законодателен отговор. Трябва да се обясни кой, къде, кога колко души могат да се намесят, за да се разрешат съществуващите трудности. Така че ще ви помоля да изпратите вашата презентация. Ще ви бъда много-много благодарен. тук ние можем да разискваме въпросите, нашите цели, хората, които се нуждаят от закрила и които търсят обежище, не могат да бъдат третирани по един и същи начин, като економическите мигранти, например, нещо, което бе изтъгнато в в изказването на един от ораторите. Благодаря отново на всички вас. Госпожо Валеро, имате думата, а и Ели Шлайн ще получи думата след малко. Госпожо Валеро, имате думата. Ами, въпросът ми до голяма степен съвпада с този на госпожа Барбара Спинели. Да. Скъпострува подаването на моба за виза. Затова и много държави членки не иска да получава такива молби. И това е един довод, който не се, не се повтаря, че е много скъпо, че е бреме за конските служби, но то е свързано и с казвам от господин Бекър, а именно тези центрове, които се очаква да бъдат изградени извън Европа. Там се предполага, че човек може да, под... да бъдат разгледани молбите за убежище преди пристигането в Европа. Ами тези центрове също ще бъдат много скъпи. Как може от правна гледна точка да гарантираме доброто разглеждане на молбите? Голяма част от а, мобите са отхвърлени, а много хора изобщо не подават тези моби заради високата цена. Но какво е възможното решение? Как изобщо може да намерим решение за осигуряване на законни пътища за достъп до Европа. Да, вярно е, че струва много скъпо да се екстранализира тази услуга, но тъй или иначе процесът е много скъпо струващ. Аз продължавам да смятам, че най-доброто решение е да се открият законни пътища достъп до Европейския съюз и ам, хум, на хуманитарни визи. Много набързо давам думата на Ели и после мисля, че може да правим заключителните думи на английски. Много накратко ще се възползвам, че преводачите са все още тук. Аз подкрепям а, вашите мотиви, които ви карат да протестират. Аз а, искам също да, се, да благодаря на господин Деволдер и общността от Сан Едиджио. По този начин се дава ясен знак какво могат да правят европейските институции и националните органи, ако съществува една такава политика, защото това е единствената възможност да се справим с контрабандистите и да сложим край на трагедията, която съществува в Средиземноморието. Ако не направим това, то тогава правото на убежище в Европейския съюз на практика няма да бъде използвано, защото тези хора ще пристигат вече мъртви на, на, по нашите брегове. На мен ми се струва важно парламентът да продължи с тази задача. Искам да благодаря на нашия председател за работата му по хуманитарните визи. Важен е въпросът и за обратното заселване който има тясна връзка с хуманитарните визи. Имаме историческата възможност да се реформира разпоредбите от Дублин. Това наистина е би било много важен момент, който ще затвърди европейската солидарност. Тези въпроси дори не бяха споменати в заключенията на съвета, където се говори за други подробности, но не и за такива важни въпроси. Дори африканските страни казват, че по тези теми вече не трябва да се говори. Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност. Благодаря много за участието в този дебат. Разбира се, говорим за солидарност, европейската солидарност, която обаче липсва. И ние трябва да бъдем солидарни с нашите преводачи, с тяхната работа и с техните искания имате нашата подкрепа questions, maybe, maybe some short round. Имаше кръг от въпроси, може би сега да чуем кръг от отговори. Моля ви, нека да следваме реда, който следвахме първоначално. Благодаря, господин председател. Трудно е да се отговори на всички въпроси. В отговор на господин Деволда и на господин Диего бих искал да кажа, че е добре да прочетете доклада ни. Някои от безпокойствата, които изразихте, са ясно описани в доклада и направена оценка. Благодаря на господин Бекер. Отбелязвам си казаното от вас. Доколкото сме могли, сме се опитали да вземем предвид и това. С което ще дам думата на двамата експерти. Госпожа Фернандеш. Yes, I would like to comment on the cost of the policy options that uh, came up. In... Искам да направя само един коментар, свързан с uh, цената на законодателно предложение. Това е много важен въпрос, защото много зависи от това как ще се прилага предложението в рамките на нашата оценка направихме оценка на различните сценарии за цената, като вземахме предвид чове, нужните човешки ресурси и цената за обработка на мобите за визи. Отбелязахме увеличаването на тежестта за консулствата и искаме да включим тази тема в анализа. Също така разгледахме това, което се случва по отношение на преместването. Искам да обърна внимание на наръчникът за презаселване на ООН. Можем да си извадим от него блоки, както и от настоящият успех. Now, Professor Relax. Uh, I had a couple of uh, remarks on the, um, on the comment by Mr. De Jager that this is an affaire politique съобщения от преводачите. Съжаление, основняваме, че поради текущият социален конфликт с администрацията, преводът приключва в точно речения час 18.30. Благодаря ви за вниманието. One's right is recognized under EU law. It has to be exercisable, exercisable. I don't know how you say that in English, but